okay, ik stel, eh, ik stel voor dat we beginnen. Eh, така, колеги, нека започнем. Временно водя заседанието, тъй като председателят е, господин Демагистритис е, в момента е на път. Но ще дойде всеки момент в Брюксел. Всъщност, той е самолет. И а, е, това ме кара да мисля за увеличаването на въглеродния ни отпечатък, но все пак, нека най-напред започнем и то веднага с а, е, кратък преглед на дневния ред. Трябва малко да го преработим. Точка 11. Годишния доклад на господин Коцалино за защитата на финансовите интереси на общността. А, е, борбата с измамите и годишния доклад за 2008 година, докладчика трябва да тръгне в 11 часа. Със съгласието на двамата комисари, комисаря Калас, бих искал да подходим последния начин. Първо да изслушаме господин Шемета, след това да обсъдим доклада на господин Коцолино и след това да преминем към изслушването на господин Калас. Това е първото изменение, което искам да предложа. Второто изменение а, се породи от обсъжданията на заседанието на координаторите тази седмица, но всъщност на предното заседание го обявихме. Очакваме доклад или поне някакви разяснителни изявления от правната служба на парламента. във връзка с назначаването на нов генерален директор на ОЛАФ. Там са се появили внезапни трудности и се нуждаем от становище на правната служба. И госпожа Гресле, координатор на най-голямата политическа група в парламента, има становище, но това трябва да бъде обсъдено още с първата точка, защото трябва да ускорим процедурата. Това ще ни позволи да проведем дискусии с двамата комисари преди да се стигне до някакви по-сериозни препятствия. значи, трябва да чуем правната служба. След това около час ще говорим с господин Шемета, а след това ще преминем към доклада на господин Коцолино и след това около час ще говорим с господин Калас. Това е променение дневен ред. Съгласни ли сте с него? Да. Благодаря. В такъв случай се обръщам към представителите на правната служба и ги моля да ни запознаят с този важен проблем, който е възникнал във връзка с ОЛАФ. Wel, meneer de voorzitter, ik uh, zal nu in het Engels verder gaan. In welke... Благодаря, сега ще мина на английски, защото становището е написано на този език. Както знаете, Господин Брунер, директор, генерален директор на ОЛАФ, почина. Има писмо от заместник-председателя на комисията Калас, в което се очертава ситуацията. При е, смърт на главния директор, е, човекът, който комисията определя да бъде заместник, автоматично застава на мястото на генералния директор. Това е господин Айлес. Това е на основание член 27 от правилника за дейността на комисията. Там е посочено, че когато главният директор няма възможност да изпълнява функциите си, те се изпълняват от най-старшия заместник директор или от друг високопоставен служител, определен от комисията. Така че това, което комисията заявява, е, че става дума за но нормално заместване. Ние обаче не сме съгласни с тази позиция по две причини. Първо, не става дума за нормално заместване на главен директор, който отсъства. Тук главният директор е починал. В нашия случай. И тук процедурата за избиране на, и назначаване на следващ генерален директор ще отнеме доста време. Втората важна причина е, че подобна позиция игнорира положението на Олаф и а, а, прав, правилата за назначаване на Значи, е, тук е, тази позиция противоречи на член 12 от регламент 2003-999 е, и също така от, на член 5 от решението за създаване на ОЛАФ. Там е очертан редът за назначаване на нов директор. Комисията трябва да започне консултации за тази цел с Европейския парламент и с съвета. Това е конкретно изискване, и а, е, това а, е, изискване съществува в а, е, отношенията между институциите. Олаф е много конкретен случай. Това не е просто вътрешна генерална дирекция или вътрешна служба. Този ред за назначаване на директора осигурява независимостта и отговорността на главния директор. В, при е, един нормален генерален директор на комисията редът е друг, докато генералният директор на ОЛАФ има различни функции в резултат на регламента за ОЛАФ и решението за създаване на ОЛАФ. Така че решението за назначаване на нов директор е е ключова предпоставка за независимостта на този директор. Е, следователно, в момента сме изправени пред много конкретна и специфична хипотеза. Това е нашето становище и а, е, вие ще го намерите в писмен вид. А именно, не можем да приравним а, е, хипотезата, както прави комисията, на обикновено заместване в една обикновена генерална дирекция на комисията. А, Олаф а, има специфично положение – Действително има временен заместник, но това не означава, че комисията максимално скоро не трябва да започне да а, развива процедурата за назначаване на нов генерален директор. Член 12 от регламент 999 мутатис мутатис се прилага към временния заместник, за да може да се осигури а, независимостта на този заместник. Не трябва да извършваме обявяване в официален вестник, но комисията е длъжна да започне консултации с парламента и с съвета, за да има редовно заместване на покойния господин Брюнер. Не бих искал да навлизам в по-големи подробности. Надявам се, че бях достатъчно ясен. Благодаря, господин председател. Dank u wel voor deze toelichting. Zijn er collega's die hier е, Благодаря за това, че ни дадохте информацията. Някой има ли въпроси, които би желал да зададе към правната служба? Не. Но мисля, че е, това становище много е, добре ни осведомява и ни позволява да обсъдим въпроса с представителите на комисията, които са тук. Нека сега преминем към следващата а, точка от а, дневния ред. Освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета за 2008 година. А, Нашия докладчик е господин Либерацки и също така господин Боничи от Сметната палата отговаря а, за а, това освобождаване. Бих искал да дам а, първо думата на господин Боничи, е, мисля, че той има презентация на PowerPoint. Да, благодаря, господин председателю. С удоволствие искам а, е, да се обърна сега към колегите от комисията. Имам няколко диапозитива, а, е, които а, ще а, ни насочат към съдържанието на нашия годишен доклад. Както знаете, имаме становище за редовността на сметките на счетоводството по отношение на надежността на счетоводството, Сметната палата за втора поредна година дава безрезервно становище. И ето тук цитирам от доклада. Годишните счетоводни отчети на европейските общности предлагат точна картина във всички значими е, отношения на финансовото положение на общността към 31 декември 2008 година. Трябва да кажа, че това е голямо подобрение. Не винаги е било така. Както казвам, това е втората е, година. Преди това сме имали известни резерви, е, докато сега положен... позицията ни е безрезервна. Мисля, че сега е постигнато голямо подобрение счетоводните отчети, по мнението на Сметната палата, са безупречни. Значи, не трябва да има недоразумение обаче. Във всички значими отношения счетоводството е справедливо, достойно отражение на реалното положение. Истинската фраза от договорите е вярно и точно отражение. True and fair view. Това са взаимозаменими синоними. Не искам тук да се породят недоразумения. Категорично мисля, че е постигнат напредък. Що се отнася до изискването за законност и редовност на сделките, отразени в счетоводството, Сметната палата отбелязва, че е постигнат напредък. Мисля, че като цяло положението сега е по-добро в сравнение с това миналата година и годината преди това. Но съществуват все още някои проблеми, на които ще се спра. За първ път въвеждаме времево сравнение в графика. В ординатата виждате процентите от бюджета – и имате зелено, жълто и червено. А, като цветово означение, зеленото означава положението, което всички бихме искали да видим. А, зелената част а, обозначава по-малко от 2% грешки. Тук имам подобрение от 38 на 47% за 3 години, докато червената зона е наполовина намалена от 60% на 31%. Междинната категория разбира се, също се е увеличила. Това отразява а, общия факт, че положението като цяло се подобрява. все още обаче трябва да бъдат положени известни усилия, особено е, по отношение на червената част от графиката, естествено не само по отношение на тази част. Мисля, че някои неща могат да бъдат направени. И тук парламентът а, има голяма роля а, в а, извършването на необходимите проблеми а, и промени. А, няма магическо решение. Както при всички сложни ситуации, решението не е едно единствено, а има множество решения, които трябва да бъдат съчетани. Сега. Следващата графика, вие виждате от 3-4 години вече, има три графи. В първата се оценява системата за надзор и контрол. Това е поискане на парламента в миналото да се предоставя повече информация за функционирането на системите за надзор и контрол. И тук има две зелени категории, където има е, констатирана ефективност, е, но за съжаление във всички останали зони сме констатирали частична ефективност. Това означава, че има какво да се направи. Не мисля, е, ние, че ние сме длъжни да приемаме такова положение на нещата, при което контролната система функционира частично ефикасно. Сега в сферата на кохезията имаме е, червена зона. Това сигурно е шокиращо. В доклада се наподобяват нещата на минали, миналогодишни констатации. 11% от средствата не е трябвало да бъдат плащани. Значи, за програмния период 2001-2008 година не е имало плащания с условия, ако желаете. И затова не можем да извършваме много сериозни проверки. Затова за в бъдеще трябва да видим как при следващия програмен период ще бъдат постигани показателите. Комисията поне очаква новата система да функционира по-добре. Те я управляват. За нас е твърде рано да кажем нещо категорично, защото все още нямаме доказателства. Така че, за съжаление, заключението по отношение на кохезията е, че положението в сравнение с предходните две години не се е променило много. В бъдеще, може би, ще има е, някои подобрения. Други е, зони е, за първи път е, са станали зелени, например селското стопанство. В смисъл, там сме установили ниво на грешки, което е под прага на значимото. Знаете, че със селското стопанство се отделят близо 50% от бюджета и промените, които бяха въведени, ни карат да направим някои поуки за това какво е редно да се направи за подобряване на положението по линия на кохезията. И сега а, преминавам към последния диапозитив. Какво следва да се направи? Пет точки. Няма да се разпростирам. Първо, по-добро общо управление с цел по-ефективно използване на съществуващите ресурси за надзор и контрол. Разбира се, можете да кажете каква е предпоставката за тази препоръка. В началото на миналата година комисията обнародва а, много интересен документ за приемливия риск от грешки. И там беше посочено, че по отношение на структурните фондове, процентът на грешките може да бъде снижен с поне още 3 пункта, ако се използват съществуващите ресурси без никакви допълнителни разходи. Аз това винаги съм го подозирал, и много ми беше интересно да го чуя от а, е, органа, който управлява фондовете. Разбира се, там управлението е споделено, така че комисията е, е съуправител на тези а, е, фондове. Съвсем ясно е, че по-ефективното използване на съществуващите ресурси а, е, може да доведе до подобряване на положението. Може би зоната няма да стане зелена, но ще има подобрение. Значи е необходимо да се положат повече усилия за подобряване на управлението на всички нива. Тук имам предвид не само комисията, но всички нива надолу до възможно най-низкото, защото там се извършват много от плащанията. Тук са необходими допълнителни усилия, защото не мисля, че трябва да се съгласяваме с подобно състояние на нещата, при което неудовлетворителните резултати се пренасят от една година в друга. Втората ми препоръка. Когато е необходимо, допълнителни ресурси за надзор и контрол трябва да бъдат отпускани след надлежен анализ на а, ползите и разходите. Сега тук, господин председателю, цитираха документа, обнародван от комисията миналата година. Там имаше много интересни констатации за приемливия риск от а, грешки. Там се показва, посочва, че че стойността на разходите в областта на за контрол в областта на селското стопанство е 4%, но по отношение на структурните фондове стоеността на разходите за контрол е под 1%. Значи, много малко средства са необходими за подобряване на положението в контрола. Необходими са само повече усилия. Първата препоръка беше да се използват по-добре съществуващите ресурси, а втората ми препоръка е свързана с това, че според доказателствата, с които разполагаме, повече усилия трябва да се положат на всички нива. Мисля, че в структурните фондове има много голяма степен на детайлизираност, които, която степен налага полагане на такива а, допълнителни усилия. В противен случай контролът става изцяло формален. А, тези а, препоръки а, не са а, просто съчинени, а те се основават на а, последните доказателства, с които са ни снабдили органите, управляващи фондовете и програмите. Третата препоръка е, е да се създадат по-съвършени механизми за финансово коригиране и възстановяване на средствата. Ако вземете селското стопанство, там има един много ефикасен начин за коригиране на грешките. Е, понякога а, е, участват бенефициерите в това коригиране, а, но не само бенефициерите участват. Значи, когато се установи, е, че е допусната грешка, ако е економически целесообразно, е редно да се възстановят парите. А ако не е економически целесообразно, поне трябва да се защити бюджета на общността. Това е подходът. Тук е имало известни подобрения, но ми се струва, че информацията, с която разполагаме, поне тази, която се подава от държавите членки, е доста ограничена. Има също а, и още една последица, а, на която трябва да се спрем. Корекциите имат а, възпиращ ефект. Ако а, някой е допуснал грешка и тя е минала незабелязано, то какъв е стимулът да се поправите? Значи, коригирането винаги има възпиращ ефект за допускането на нови грешки. Мисля, че комисията а, тук е отбелязала а, някои подобрения, но дали а, е, тези подобрения са пълноценни, не зная. И комисията също е на мнение, вероятно, че информацията подавана от държавите членки е, е ограничена. А, е, сега всичко е много сложно, защото има прехва... прихващане на средства между различни пера, някой път проектите отпадат и това създава допълнителни трудности. Четвърта препоръка. По-нататъчно упростяване на нормативната уредба. Упростяване виждаме в някои отношения и те, това упростяване а, води до добри резултати. А, значи, а, задават се прагови показатели, вместо да се използват фактури. Така се снижават разходите за управление и се намалява риска от грешка, без да се ограничава обхвата на програмата, което би било нежелателно. Така че тук трябва да се постигне равновесие между упростяване и постигане на подробните цели на програмите. Това, което е важно за парламента и за другите засегнати субекти е дали е, целите, които определяме за програмите, е, не са прекалено детайлизирани. Дали не навлизаме в прекалено големи подробности? И е, сега е, на е, пето място препоръка е, бих отправил, когато е, не е възможно да се опрости е, програмата, е, е добре и има висок риск от грешки, е, добре е да се преразгледа съответната програма. Тя да бъде ревизирана така, че да се отстранят възможностите за грешки в зародиш. Е, това исках да ви кажа. Благодаря на е, председателя и на евродепутатите за това, че ме изслушаха. Председателя, давам думата на господин Шемета. Господин председател, господин докладчик, е, като комисар отговорен за освобождаването на бюджет от отговорност, е, трябва да кажа, че получих много, голямо, много добро наследство от е, колегите от комисията и от съвета. Както професор Боничи, Беничи показа, полаганите усилия водят до резултати. Като комисара по бюджета в предишната в е, комисията, която сега прекъсва своята дейност, много се радвам, че има становище без резерви. За втори, за втори път е, по отношение на счетоводните отчети имаме чисто мнение. и за плащанията, и за счетоводните отчети е, становището е, че са верни и точни. Наблюдава се счетоводната дейност на генералните дейности, на генералните дирекции, като се оценява качеството на счетоводството. Ще видите повече подробности в писмен отговор номер едно. Много рядко се говори тук за приходите, но всъщност това е много важна страна на цялата ни политика. Съдът стига до заключение, че декларациите на държавите членки и плащанията от допълнителни разходи, както и вноските във връзка с БВП, е, не, ням, са без е, значителни нива на грешки. Общото ниво е, е задоволително, все пак е, се е, комисията настоя е, на проактивно управление на бюджета от страна на държавите членки, е, нещо, което доведе до е, добри резултати. 97% е, от плащанията се радват на, на добра надежност и е, Въвеждането на финансовия излишък чрез изменения в бюджета е добра практика. Осъществява се надзор на изпълнението на бюджета по време на годината, така че да се види къде да се насочат усилията и да има по-добро приложение. Все пак в областта на сближаването е, виждаме, че е, по време на годината е, се наложило с 4,5 милиарда да се намалят средствата, защото всичко това зависеше от одобрението на новата система за управление в, държ... в новите държави члени. Края на 2009 година почти всички системи са одобрени, което означава, че новите системи за управление и контрол за новия програмен период за структурните и фондове и фондовете за сближаване ще доведат до добавена е, стойност и ще намалят нивото на грешка в най-засегнатите области. Като комисар, който е отговорен за освобождаването от отговорност, знам, че е, очакванията са високи. Мога да ви уверя, че е, моята цел е да се постигне е, чисто положително становище от страна на Сметната палата, като за тази цел са ангажирани всички е, служби на комисията, които се занимават с този въпрос. Няколко възможности има. Първо, поносимото ниво на грешка. Не трябва системите за контрол да водят до неразумно ниво на разходи. И за това се говори за поносимо ниво на грешка. Има специална инициатива на Комисията за идентификация на това постоянно ниво в различните програми и за определене на е, подходящия, подходящото равновесие между усилията за контрол и е, годишната оценка. Второ, съвместното управление. Е, тук има какво да се подобри. Това може да стане само чрез пълното приложение на правилата в държавите членки и е, чрез е, действителен ангажимент от страна на държавите членки да е, осигурят ефективност и надежност на контролните дейности. Ще увеличим мерките в тази връзка в новия вариант на финансовия регламент. Предложението ще получите през май 2010 година. Трето опростяване. Е, съдът продължава да твърди, че е, е, правилата за допустимост на проекти са една от основните причини за грешки. Съдебната палата направи няколко предложения по отношение на схемите за единични плащания, по проекти, като там е, се прави предложение допустимостта на проекти да се оценява е, въз основа не на това, е, което се предлага на входа, това, което се очаква на, като резултат от проекта. И както Януш Левандовски е, ще е, ви увери, е, възнамеряваме да приложим съответните разпоредби. Важно е да има обща стратегия, така че бюджет на Европейския съюз да се изразходва за правилните цели по един ефективен начин, отговорно за благото на всички европейски граждани. Благодаря. La ringrazio, signor commissario. Da adesso la parola al relatore. Благодаря, господин комисар. Давам думата на господин Либерацки, докладчикът. Господин председател, благодаря. Господин комисар, първо, искам да говоря за неизползваните поети задължения. Неизползваните поети и задължения, които се прехвърлят в следващи години – основно в многогодишни програми, са се увеличили през 2008 година с 16,4 милиарда евро, т.е. с 12%. Какво мислите? Как е, може да се разреши този е, проблем? Е, ще продължи ли увеличаването на неизползваните поети задължения. Ние не сме особено доволни от тази ситуация. Uh, uh, uh, Благодаря за въпроса. Действително, през последната година имаме увеличение с 155 до 155 милиарда. Има причини, които обясняват защо се случва това. А, тук говорим за близо две години а, по, разходи по отношение на кохезионната политика и всички добре знаем, че в а, началото на новата финансова рамка държавите членки по време на първите две години се занимаваха много сериозно с разработката на системи за управление и контрол. Това повлия на нивото на разходите в държавите членки и плащанията не преминаваха толкова бързо, колкото бихме искали да преминават. Разбира се, има начин, има два начина да се намали, намали това прехвърляне. Има автоматично правило N плюс 2 и N плюс 3. Тоест, ако за 2 до 3 години поедите задължения не се е, използват, те автоматично се отменят. И държавите членки вече не ги дължат. Друг вариант е да се ускори процеса на плащанията. И в тази област действително полагаме много усилия. Един начин да се направи това е да се работи с бюджетни прогнози, т.е. да има допълнителни мерки, които се прилагат докато годината тече. Все още нямаме крайните резултати за 2009 година, но мога да ви кажа, че е, има подобрение в плащанията, а ускоряването на плащанията ще ни позволи в последствие да намалим нивото на поетите задължения. Благодаря, господин комисар. Вие говорите за правилото N плюс 3. Това означава, че финансовата перспектива 99-та година 2006 година плюс 3 вече е приключила, 2000, защото в момента се намираме в 2007 плюс 3. Опитали ли сте да по изследвате положението, в което предварително изплатени средства на конкретни държави членки биха могли да се използват за да се увеличат приходите в бюджета, а не за да се направят реални инвестиции. Ако има такива случаи, как ще реагира комисията? We developed uh, a tool, uh, uh, so-called budget forecast alert. Има специални сигнали, които се подават по отношение на бюджетните прогнози. Два пъти годишно правим анализ на разходите, свързани с европейските средства и изготвяме доклади за начин по който се изразходват средствата. Има много причини за това някои програми да закъсняват. Понякога това се дължи на по-дълги от очакваните процедури по обществени поръчки или пък на неефективно приложение на съответната програма. През февруари ще получим последния анализ на разработването събитията от 2009 година и този доклад също ще се предаде на комисията в парламента и на бюджетните власти като цяло, за да се види как стоят нещата с изразходването на средствата в държавите членки. Благодаря, господин комисар. Вие споменахте че ще оставите някои препоръки за господин Левандовски, който ви наследява по отношение на новите разпоредби. Какви са тези нови разпоредби необходими според вас? Особено като си има предвид недостатъците, които тук що обсъдихме. Всички ние много добре знаем, че финансовият регламент е, е регламент, за който най-вече отговори комис... комисария отговорен по бюджета. Но разбира се, е, тук говорим и за е, решение на цялата колегия. Всички членове на колегията, включително и аз, биха могли да направят предложения тук и аз с... Аз бих искал да направя предложение, защото в момента работя по изменение на финансовия регламент. Тук има три основни пакета предложения. Първо говорим за увеличаване на отчетността на държавите членки във връзка с приложението на структурните и кохезионните фондове. Второ, опростявания. Имаме много идеи. Провели сме консултации в края на миналата година и получихме доста информация и от бенефициентите, и от други заинтересовани лица. и мисля, че има възможности за, за значителни опростявания на разпоредбите на финансовия регламент, така че ще предоставя тази информация на господин Левандовски. И на трето място, нещо, което вече се, по което вече се работи, но все още не е в правната рамка, концепцията на поносимото ниво на грешка. Мисля, че това трябва да се въведе като принцип в финансовия регламент – и след това ще имаме конкретни предложения в конкретни области. И трябва да се направят съответните проучвания. Трябва да насочим вниманието си към а, научната дейност, за да може а, е, там процедурите да са много по-лесно приложими. Господин комисар, в отговора на писмените въпроси, на писмен въпрос номер 8, на поносимото ниво на грешка, вие отговаряте, че работата в повечето политически области ще, бъде, ще завърши до 2011 година, освен кохезионната политика, където работата ще приключи през 2012 година. Имаме ясна картина – Кохезионната политика е най- е, слабото звено. Защо чак в 2010-та? 2010-та? Показва, а, а, че тук а, говорим за 60% над времето от, от предходната финансова перспектива и дори концепцията N плюс 3 вече няма да е валидна. Защо има такова забавене? Ами, първо, положили сме много усилия за подобряване на законодателството, за финансирането на кохезионните програми за тази финансова рамка 2007 до 2013 година. Има много мерки, свързани с, екс, с оценката екс анте на вътрешните контролни системи и а, изискванията за одит и правилата за одит в държавите членки. Искаме да видим как тези правни мерки работят в действителност и след това да оценим положението. И да оценим е, как се отразяват тези мерки на разходите на администрацията и да направим предложения, свързани с поносимото ниво на грешка по отношение на кохезионните фондове. Нека да обясня тук. Съвсем наскоро работихме по така наречените мини-декларации за съвместимост по кохезионната политика с съдебната палата и комисията – и тези а, е, мини декларации вече показват значителни подобрения в тази област. Скоро ще изготвим доклади в тази връзка и ще ги предоставим на Комисията по бюджетен контрол през февруари, преди последната дискусия относно освобождаването от отговорност. И тогава ще въведем и концепцията за... След като направим оценка, ще въведем концепцията поносимо ниво на грешка. Благодаря, господин комисар. И последен въпрос, който сигурно няма да ви изненада, става дума за Олаф. Първо. Кога се очаква да се номинира новия директор на ОЛАФ, особено като се има предвид е, становището на плажна, правната служба, което току-що изслушахме? И второ, какви са основните приоритети за преразглеждането на законодателството на базата, на което работи Олаф. Как ще си взаимодейства Олаф с Европейската комисия. Благодаря за отговор. Аз съм тук като комисар, който отговаря за бюджета и Олаф не е сред... А, в моя ресор. Но както а, казах, комисията е колегия, така че аз мога да изразя своето становище по отношение на последните развития. Тук има два а, основни въпроса, свързани с назначаването на, генерални, на директора на ОЛАФ. Първо говорим за временно изпълняващ длъжността директор и второ за постоянно изпълняващ длъжността директор. Що се отнася до постоянния директор, в момента се работи по крайния вариант на текста, така че да се обяви конкурс за тази длъжност и както написах в писмения си отговор до вашата комисия, ще представим този проект за текст и пред парламента, и пред съвета, за да постигнем обща позиция по този текст – и така ще се създадат процедурите за подбор и назначаване на новия генерален директор, възможно най-бързо. Смятам, че е от общ интерес за всички нас новия генерален директор да бъде назначен възможно най-бързо и ще направя всичко възможно това да стане. Разбира се, назначаването на директора на ОЛАФ зависи не само от комисията, а и от парламента и съвета, така че много се надявам, че и е, тези две институции ще работят бързо в тази област. Що се отнася до временния генерален директор, изслушах становището на правната служба на парламента. Комисията работи по този въпрос много, по един много прозрачен начин. Господин Калас изпрати писмо до парламента със становището на правната служба на комисията по процедурата за назначение и виждам, че позицията на правните служби на комисията и парламента са различни – това означава, че възможно най-бързо трябва да намерим ново решение. И смятам, че в следващите дни трябва да обсъдим този въпрос. Много е важно въпросът да се разреши съгласно правните норми. Много жалко е, че настоящия регламент не обяснява съвсем изрично точно как да се разреши въпросът в тези форс-мажорни обстоятелства. Надявам се, че в изменената регулаторна рамка ще бъдат включени размери, разпредви, свързани с такива е, изключителни обстоятелства. И накрая, що се отнася до бъдещето на Олаф, както споменах в писмения си, писменото си изявление за комисията. Възнамерявам да изготвя работен документ по настоящата законодателна рамка, защото има спешни въпроси, които трябва да се разрешат. Основно става дума за възможността Олаф по-добре да си обмени информация с държавите членки във връзка с разследванията, които провежда да се подобри обмена на информация между ОЛАФ, Евроджаст и Европол. Много важни же на е този въпрос. За да се подобри ефективността на ОЛАФ, има и други теми. Имаше множество добри предложения от а, страна на парламентарната комисия и да, трябва да се преразгледа регламента възможно най-скоро, за да се разреши и този въпрос с Олаф. Благодаря. Сега имаме 20 минути за въпроси и отговори. Благодаря, господин председател. Искам да задам няколко въпроса на господин Поничи. Искаме да работим с комисаря, когато става дума за спазването на изискванията на Сметната палата. Ставаше дума за Релекс и за инструмента за делегациите. Господин Боничи, каква част имат тези разходи във връзка с Агри и разходите за контрол? Имаше 4%, Кохезионния фонд 4%, Как изглеждат нещата с интегрираните системи за контрол и управление? Може ли да ни кажете нещо по-подробно за това? И освен това казахте следното. Някъде 4% от това, което сме дали за контрол за селското стопанство, 1% пада към областта на кохезионния фонд, контрола на кохезионния фонд, но каква разлика има не само между разходите, а и между подхода на промяна, който предвиждаме да въведем. И на, на трето място за упростяването. Вие говорихте за упростяването и казахте, че целеполагането не трябва да се финансира много подробно. Е, казахме, че трябва да подкрепяме по-малко неправителствени организации. И е, има опасност самите граждани да не получат определените за тях средства, т.е. те да не достигнат до тях. И освен това, как могат да се променят програмите, когато се надвиши нивото на грешка и подадена програма? И един въпрос за господин Шемета. Ние говорим за 2003-2006 е, година, но предишния програмен период, той дали е приключил, защото ние видяхме там червените стълбчета. Е, дали и в тази област може да постигнем подобрение, дали може Сметната палата да е, въведе е, една схема за миналия програмен период, за да направим по-добре сравнението. Prego, chi vuole intervenire? Bonnici. Благодаря, господин председателю. Вие засегнахте много интересни въпроси е, всъщност искате да отговоря нещо, което не знам. Разходите за контрол, цената на контрол. За съжаление, нямаме а, детайлни данни, с изключение на тези за допустимото ниво на а, риск според документа от миналата година. Значи, там се казва само трябва да видите колко ще струва контролът и да постигнете необходимия баланс между необходимостта от контрол и целесообразното изразходване на ресурсите. Не бива контролът да е по-скъп, отколкото самите ресурси, които изразходвате. Това не е в интерес на гражданите. Господин Либерацки говори а, за а, сближаването. Защо 2012 година? Много интересен въпрос. При сближаването, при кохезията, досегашните доказателства подсказват, че а, контролът струва под 1% от всички изразходвани средства. Трябва ли да запазим съществуващото положение, като се има преди, че това е една от най-проблемните сфери, или трябва да положим усилия да усъвършенстваме системите за надзор и контрол, така че като цяло положението в тази, този отрасъл, в тази сфера да се а, подобри. Защо 2012 е подходящ, уместен въпрос. Но е, отговорът е, че комисията с определена периодичност изготвя плановете си и е, новата информация постъпва съобразно тези планове. Струва ми се обаче, да погледнем е, Генерална дирекция заетост и Генерална дирекция регионално развитие. Техните контролни механизми са достатъчни и достатъчни ли са всъщност за е, установяване на проблемите в 27 държави членки и управление на тези проблеми. Аз бих казал, че може би не са достатъчни. А, е, няма достатъчно хора, които да наблюдават а, е, програмата. Може би някои превентивни мерки а, би трябвало да се предприемат а, така по-скоростно, за да не се чака да настъпят проблемите и тогава да се прави нещо за решаването им. Значи бих казал, че в най-проблемните сфери може би ще бъде по-рентабилно да се увеличат разходите за управление в съответната сфера, защото ползата ще се изразява в много повече спестявания от недопуснати предотвратени грешки. Това ще означава по-ефективно управление, постигане на целите, които парламентът е посочил и така нататък и така нататък. Значи тази преценка може да бъде направена окончателно, когато а, на, дойде окончателната съвършена информация или може, разбира се, да извършим преценка и в предварителен порядък, за да постигнем някакъв напредък, докато дойде окончателната информация. По въпроса за упростяването. Мисля, че разбира се, не можем да свръхопростяваме до такава степен, че парите просто да се е, превърнат в е, бюджетен превод. Това е крайност при упростяването. Естествено. И тогава а, е, има определени последици. Ако имаме просто превод от бюджета на общността, без никакъв контрол, държавите членки определят как да изразходват парите. И се поставя въпрос, гражданите ще приемат ли това. Значи, би трябвало да има принадена стойност, създавана чрез средствата, които отпуска Европейския съюз. Европейският бюджет е отделен и трябва да бъде отделен от националните бюджети. И програмите, които се финансират от Европейския съюз, трябва да бъдат насочени към създаването на такава принадена стойност. Мисля, че именно това трябва да бъдат ясните цели не бива превода на средства от наша страна да бъде просто бюджетен трансфер. Това, което чух от комисията, много ме окоръжи, защото имаше голяма степен на приемане на нашите констатации. В смисъл да се мисли повече за предварителни мерки. Ние при осъществяването на контрола много често сме се ограничавали до формални неща. Е, търсим е, документи, търсим фактури, докато истината е, че трябва да се стремим към рентабилно постигнати резултати, така че да не се прахосват парите, а същото време да има резултат. Но тук комисията ни дава уверение, че е, ще внесе необходимите промени и аз благодаря за тях. Господин комисарят. Да, ако ми позволите, имаше въпроса за предходния период. 94-99 година. Трябва да ви информирам, че този програмен период вече е приключен. Ще изготвим доклад за е, този програмен период и докладът ще бъде готов на 17 февруари. Предварителните ни данни показват, че остатъчното ниво на грешки за този програмен период е било по-низко, отколкото е, се е мислело по време на самия е, програмен период, но окончателните цифри ще бъдат оповестени на 17 февруари в доклада, за който говорих. И ако ми позволите, бих е, предложил някои разсъждения в отговор на казаното от господин Боничи. Е, за това нашата дейност да бъде ориентирана към резултатите. Аз съм силно за такова ориентиране към резултатите. Разходите трябва да бъдат ориентирани към постигане на резултати. Но мисля, че също трябва да бъдем реалисти. В момента имаме определена нормативна уредба, изготвена от съвета, и тя е действаща нормативна уредба. Тя действа докато тече сегашния програмен период. Така че, може би, е, ще има възможност за осъществяване на такива идеи. Бихме могли да започнем с пилотни проекти в конкретни сфери, за да видим дали е, е възможно резултатите, целените резултати от един проект да бъдат представени убедително и ясно в самото начало – ако е много трудно в някои сфери е, да се опише точно очаквания резултат, е, тогава контролът ще бъде затруднен. Затова би трябвало с компетентните служби да работим съвместно, за да определим в кои проекти могат да се очакват съвсем конкретни резултати, такива проекти да ги вземем на въоръжение като пилотни проекти. Това би могло да ни подскаже по-нататък пък идеи за бъдещето. Ако обичате, кратки въпроси и отговори. Госпожа Кресле, искам да задам въпрос на професор Боничи, що се отнася до достоверността на цифрите, които видяхме. В селското стопанство се вижда, че 15 е, държави имат под 2%, а другите над 2%. Това е проблема. Ние виждаме зеленото стъпче, защото повечето са добри, а пък е Франция, например, 0,2%, т.е. 2% грешки е, този факт кара добрите да останат добри, а пък е, лъжите държави не полагат усилия. Какво правите, например, с Румъния? Има там грешките са 12 цяло и още нещо. Тоест, е, грешките се получават от системни грешки. Там има в селското стопанство площи, които са селско-стопански площи и площи, които просто не се обработват. И тук би ме интересувало мнението на сметната палата. палата. И още един въпрос за възстановяването на средствата. Е, понякога е странно, като слушам някои изказвания, ето, например, възстановяването от структурните фондове. На страница 82 се казва 1,72% евро възстановяване. Генералният директор Ано в Страсбург каза, че финансовите корекции за регионалния фонд, за кохезионния фонд има корекция 1,5 милиарда евро. А, и това е само за регионалния фонд. А пък в отчета се казва, че за всичките фондове има 1,77 милиарда евро озаделени. Т.е. това е една разлика между е една разлика от около 300 хиляди евро. Как се получава тази разлика? Това са вече две години, които са минали. Как се стига до тези цифри? Yes, thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председателю. По последния въпрос за възстановените средства. Да, там проблеми има. Има проблеми, защото информацията, с която разполагаме, и тази бележка се прави от комисията в счетоводните отчети, че има известно а, препокриване и опасност от препокриване между а, информацията, с която разполага Комисията от независими източници, информацията, която постъпва от държавите членки и не е възможно всичко да се напасне точно. А, значи въпросът със средствата, които подлежат на а, възстановяване, а, не е изцяло ясен и на нас. А, значи би трябвало съществуващата информация да се използва по-добре, за да могат да се събират средствата обратно, но а, тази информация не е съвсем надежна. Защо не е надежна, не мога да ви кажа точно, но трябва да се прави разлика между цифри, които се подават текущо. Защото като се подават цифри текущо, някой път изтичат цифри насам-натам и това се превръща в проблем. Мисля, че като цяло в счетоводните отчети а, сме свидетели сега на по-добро положение а, от гледна точка на въвеждането на информацията и нейното използване. Но а, има а, все още известен риск от препокриване и а, за някои държави членки имаме и съмнение, че не винаги са съвсем точни данните. А, по отношение на селското стопанство и е, отделни държави членки, Румъния, например, казахте вие. Ние не правим този контрол държава членка по държава членка. Е, ние е, даваме примери, е, правим е, така случайни проверки. Е, някой път ще е Румъния, някой път ще няма да е Румъния. Значи в селското стопанство може да се каже, че 15 или 12% са много висок прак. Обаче, все пак ние имаме извадки които са представителни за целия обем на финансирането. И за това сме в значителна степен уверено, уверени. Не можем, разбира се, да бъдем 100% уверени, защото не сме проверили всички цифри. за Румъния какво мога да кажа? Ако погледнете а, докладите за дейността на нашия генерален директор, на различните генерални дирекции, а, често пъти са установявани а, така разминавания в цифрите, в а, информацията, която се подава в Румъния, а някой път и в България. Проблемно, да. Мисля, че трябва да бъдем внимателни, защото а, с течение на времето плащанията а, за България и Румъния ще се увеличат и ако системите не са в състояние да се справят с информацията и нейния контрол, тогава положението само ще стане по-тежко. Затова и тук не бива да чакаме проблемът да израсне и да се развие а, а, би трябвало да действаме превентивно, защото ние искаме парите, като се отпускат, да стигнат до хората, за които са предназначени. А, и не би трябвало да ги спираме. Това е крайна мярка. Затова ми се струва, че тук трябва да бъдат положени допълнителни усилия, за да се направи необходимото а, органите в. А, двете страни да имат необходимите ресурси и да разполагат с необходимата подкрепа, за да изградят системи, които позволяват а, освояване на средствата, както е редно. Но от наша гледна точка там наистина има проблеми. Abbiamo tre domande, io le vorrei far fare, però vi chiedo per cortesia di essere... Имаме още три въпроса, може да ги зададете, но ако обичате, бъдете кратки в въпросите и в отговорите си. Благодаря, господин председателю. Първо имам въпрос към професор Боничи, след което ще се обърна към комисаря. Господин професор, по мнението на Сметната палата, бихте ли ни казали за 2008 година тенденцията положителна или отрицателна е? Защото ние трябва да извършим или да не извършим освобождаването а, при много различни политически обстоятелства в сравнение с миналия път. Миналия път предстояха избори. И ни се каза, 12-13 години тенденциите са а, отрицателни. Сега казвате, че са положителни. А, член 2, 148 от договора изисква а, Сметната палата да даде становище, а ние контролираме комисията и извършваме освобождаване. Вие давате положително становище за разходите за образование, а за останалите отрасли има известни отклонения. Доколкото разбирам, като цяло имате и положително и отрицателно становище за различните отрасли. Към господин комисаря. Приветствам казаното от вас. Казвате, че положението при вас се е подобрило благодарение на Сметната палата и на вашите колеги. Благодарение и на Комисията за бюджетен контрол също се е подобрило положението, бих добавила, защото през последните 12 години аз съм свидетел как се упражнява натиск от наша страна и как се стига до подобрение. Искам да ви обърна внимание е, на следното. Вашата цел е безрезервно становище. Обикновено председателя на комисията ни обещава становището на Сметната палата да е положително, защото когато погледнете публичната сфера, мнението днес клони в посока на становище, че няма много добър контрол. Така че, това ли е наистина целта? становище от Сметната палата без резерви. Значи, е, дали това е по-добре, е, отколкото да имате положително становище с някои резерви? И също така, ако а, вашите служби изготвят а, а, предварително становище, а, вие а, независими ли сте? Не е ли добре при такова междинно становище да е, имаме мнение и от Сметната палата е, като допълнително средство за контрол? Да, лунга. Io a questo punto eh, farei questa proposta. Siccome eh, l'onorevole Cozzolino deve... Въпросът беше доста дълъг. За това ще направя предложение. Господин Доцолино трябва да си тръгне и за това ще предложа Сметната палата да отговори и комисара а пък вие, Андреас, може да поставите въпросите си след малко. Uh, well, so I, I, I will... Ще бъда много кратък. Мисля, че трябва да бъдем амбициозни и да задаваме цели, които искаме да постигнем и към които ще се движим. както и да изпълняваме мерки с цел а, максимално доближаване до тези цели. Положителното становище, а, положителната декларация за оценка на финансовото състояние е такава цел. А, положителна безрезервна оценка е вече много амбициозно. Ако имаме по-малко резерви е, за определени сфери, това също е напредък. Така че аз е, ще положа максимални усилия, е, за да допринеса, доколкото ми е възможно, за постигане на този напредък. Господин Боници, да, въпросът беше дълъг, а отговорът е сложен. Преди около 12 години палатата вземаше е, по една извадка за целия бюджет. И мисля, че тогава можеше да се говори за положителна декларация или отрицателна декларация, положително становище или отрицателно становище. След това обаче ние преминахме към друга система. Е, разделяме бюджета на части и даваме нюансирано становище, което има подстановища, така да се каже, за сближаването, за селското стопанство, така че да се говори просто за положително или отрицателно становище от наша страна е остаряло е виждане. То е било валидно преди 10 години. Ние вече говорим за нюансите, е, които моделираме в становището си следствие на резултатите от нашите проверки и освен това следим промените. Сега вече имаме картина а, за няколко години а, и за това дали в, за тези няколко години в определена сфера е постигнат резултат, а в друга сфера не е постигнат резултат. Преди години не беше смятано възможно а, преместването на земеделието а, в зелената зона, а сега земеделието е означено с зелен цвят. Значи трябва да мислим за еволюцията, за начина по който се развиват отделните части на нашето становище. Аз не мисля, че от днес за утре можете да получите положително или отрицателно становище от нас. Това не е възможно. Ако беше, ако беше възможно, трябваше да спрете освобождаването от отговорността преди 5 години още и за това е необходимо, казвам пак, да проследявате нещата в развитие. А, ние не сме съдии, които отсъждат това е добро, това е зло. И мисля, че в това се състои и нашето предимство. Благодаря. Е, господин Коцолино трябва да ни напусне. Ето защо предлагам следното. Той помоли да вземе думата сега. Господин комисар Шамета, ще останете ли още известно време, защото има още два въпроса към вас. Ако дам сега думата на господин Козолино, той да говори сега преди вас. Искам И така. Най-напред трябва да се справим е, с това да накараме държавите членки да носят отговорността за отстраняване на грешките и измамите. И мисля, че трябва за тази цел да направим предложения, с които цялата система на събиране на средства и тяхното изразходване да стане напълно прозрачна, както в държавите членки, така и в трети страни. Е, Необходими са ни административни процедури за тази цел, както и оценка на качеството на предприеманите действия. Нашият доклад се опира върху последните доклади на Сметна палата, така и върху становището на господин Макевик, който е докладчик в Сянка. Значи, какъв беше отключващият фактор? С изключение на преките разходи и пред присъединителните средства, грешките са спаднали. Това са цифрите. Сега, ние обаче не знаем точно къде е постигнат по-добър контрол. Затова трябва да съберем съществуващите данни и да видим възможностите за грешки, случаите в които е имало допуснати грешки и случаите в които е имало измама държава членка по държава членка. По отношение на ДДС трябва да повишим качеството на статистическите данни, предлагани от държавите членки. Това, което е жизненно важно тук е административното сътрудничество в административната сфера. Комисията е внесла проект на директива. Това несъмнено е стъпка в правилна посока, но е необходимо да се контролира отблизо и да се извършва намеса, когато държавите членки не упражняват контрол сами. Значи, държавите членки събират средства, които се явяват собствени средства на Европейската общност и ние би трябвало да ги компенсираме за това, което, което вършат. В сравнение с 2007 година нередовно дейностите в селското стопанство са намалели с 34%. Но същевременно праговете за уведомяване са повишени. Държавите членки имат известни проблеми е, с уведомяването за нередовностите. Бихме искали директивата по-добре да се спазва? и е, регламентите, които се прилагат в тази сфера, също да се изпълняват както трябва. 27% е, е спадът на а, е, финансовите нередовности като цяло. Всъщност обаче тук а, говорим за разходи, които са а, се извършват съгласно много строга нормативна уредба и това многократно е било подчертавано от Сметната палата. Важно е не само да се придържаме към нашите е, цифрови е, цели и показатели, но да следим и качеството на разходите. Необходимо е да ревизираме е, нормативната уредба и изискванията си, защото те често дават превес на количеството за сметка на качеството. Всъщност, е, между държавите членки е, няма единно ниво на сътрудничество и когато се дават съобщения, подава се информация за нередовности, би трябвало да има по-голямо единство в информацията, която постъпва от различните е, държави членки. Е, нашата информация засяга периода 2000-2006 година. Е, Що се отнася до общата стратегия, ние направихме обща стратегия с Олаф и това е, е категорично положителна стъпка. Сега, специфично стои въпроса с нередовностите по през присъединителните фондове. В съответните е, държави искахме е, да повишим техния административен капацитет, да управлява средства от Европейския съюз, е, искахме да отстраним конфликтите на интереси, да разширим надзора и прозрачността, когато се провеждат търгове на централно, регионално и местно ниво. Що се отнася до преките разходи, има доста нередовности, които са констатирани. Сега, комисията е, констатира, е, е проверявала е, дали е, няма двойно финансиране на проекти. В доклада също се отделя внимание на мерките за интегриран и вътрешен контрол, особено що се отнася до допустимото ниво на риск. И тук Бихме искали годишните резюмета, коя, които предлагат държавите членки на комисията, да се опират върху много солидно правно основание и да се извършва в тях количествен и качествен анализ на одитните операции, които държавите членки са извършили. Наистина, тук се поставя въпросът и за Олаф. Олаф трябва да има повече служители и да работи по-качествено. Трябва да има по-широко сътрудничество между Олаф и вътрешните ревизионни служби на комисията, особено когато има на последващ етап проучване как се прилагат препоръките. Това е много важно, ако искаме нашите проверки да са а, ефективни. А, не трябва да прилагаме минималистична политика към грешките и нередовностите. Трябва да се опитаме да подобрим качеството на разследванията и разбира се, тук влиза сътрудничеството между ОЛАФ и съдебните органи. Сега сътрудничеството с националните органи е от жизнено важно значение. И за това в доклада предлагаме да е, тръгнем от необходимите изменения. Олаф е изготвил досиета за всички държави членки по-отделно и е, във всяко досие е, се посочва как се използват европейските средства и как е осъществено сътрудничеството с всяка държава членка за извършване на проверките. Значи много е важно да се повиши качеството и да се разшири количеството на информацията, която се подава. Това ще позволи да се разшири ролята на Олаф и същевременно ще се постигне и по-голямо еднообразие в мерките, които прилагат държавите членки. Това ще бъде първа стъпка към изработване на стратегия за защита на финансовите интереси, а тази стратегия може да се превърне в част от многогодишния план за действие. В заключение бих е, казал, е, че ако искаме наистина е, резултатно да участваме в дебата за преразглеждането на финансовата уредба в общността, е много важно да предотвратим злоупотребата с данните за нередовностите. Е, някои е, хора са се опитвали е, да поставят под съмнение фундаментални инструменти и механизми на общността, като тези в областта на присъединяването и в областта на сближаването. И ясно трябва да се констатират нередовностите и да постигаме напредък чрез повишаване на ефективността, ефикасността и прозрачността на финансовата система. Благодаря, господин Коцолино. Благодаря ви, че бяхте кратък. Докладът ви е раздаден на всички. Преди е да преминем към анализ, сега ще е, дам думата на господин Андреас, който има въпрос към господин Шемета. You, have... Благодаря, господин председател. Първо имам един въпрос към господин Боничи. В началото на изказването си казахте, че а, понятието вярно и точно е всъщност а, взаимозаменяемо с а, понятието вярно. А, на практика това в действителния свят не е така. А, можете ли а, да твърдите това, ако в точка 8 от своето становище казвате, че има слабости на фи... а, системите на отчетност? които поставят под въпрос качеството на информацията в някои генерални дирекции. Към господин Шемета, в отговор на въпросите за надежността на отчетите, вие говорихте за постижения и казвате, че Една, едно от постиженията е създаването на мрежа от служители, е, които се занимават е, с счетоводните отчети. А, това според вас постижение ли? Според мен това е една нормална процедура. Също така казахте, е, че има проблеми с Релекс. Вчера и онзи ден комисаря по Релекс и аудиторите по Релекс казаха, че има огромни проблеми. От 10 години има реформи в тази система и все още нищо не е поправено. Що се отнася до поносимото ниво на грешка, мисля, че комисията вече премина от нулева толерантност към измами към на концепцията за допустимо ниво на грешка. А, мисля, че а, е, това е, пад, а, е, е спад в качеството на системата. Как можем да спечелим доверието на хората? Моля за кратки отговори, защото много напреднахме във времето. Ще бъда съвсем кратък. Становището по отчетите без резерви. Ако имаше резерви, щяхме и ние да имаме коментари, но на практика резерви няма. И мога да ви кажа, че в, съдеб... в сметната палата, когато обсъждахме този въпрос, имахме два варианта ли да използваме понятието true and fair или да използваме думите, които сме използвали тук. И сметната палата сметна, че това е че тези две понятия са взаимозаменяеми. Какво ще направят те следващата година, не знам. Трябва да попитате от отговарящият по тази тема тогава. Благодаря. Имате думата. И аз ще бъда съвсем кратък. Що се отнася до кореспондентите по отношение на, на отчетите, мисля, че това е важно, защото създадохме мрежа от такива кореспонденти. и а, е, проведохме много сериозна програма за обучение на счетоводителите, нещо, което подобрява и счетоводната култура в комисията. Бих казал, че като цяло приложението на съвместна счетоводна програма изисква нова култура, така че трябва да продължим да обучаваме счетоводителите и тази мрежа е един от начините да го постигнем. Що се отнася до Релекс, Виждам данните за от проверката на системите в Релекс, но трябва да се каже, че там има сериозни подобрения. В областта на отчетността и има две области все още, в които е добре да се е, постигне по-голям напредък, но и двете области е, имат ниво на грешка под нивото на същественост. Pagal pateiktus duomenis e, energetikos ir... Благодаря. Като си имат предвид данните от е, енергийния и транспортния отрасъл, нивото на грешка там е 5%. Смятате ли, че е необходимо да се започне преглед на доста сложните процедури за заделените средства и за харченето. Още един въпрос, като ако говорим за незаконосъобразни и неправомерни плащания, мисля, че информацията за тези случаи трябва да се направи по-достъпна за обществеността. Гражданите се притесняват от, а, а, и не са доволни от а, такива резултати, но мисля, че това не става достатъчно ясно в някои страни. Може би в годината, когато се направи одита, трябва тази информация да се публикува. Може би това ще предотврати грешките в бъдеще. Това ще е част от работата и на нашата комисия, но и обществеността може да допринесе за преодоляването на грешките в бъдеще brief, but uh, on, on energy. Съвсем накратко. По енергетиката и транспорта имаме между 2 и 5%, значи някъде в този обхват, не непременно 5%. Това е област, в която постепенно наблюдаваме подобрения. Има по-низки нива на грешка от миналото но не е постигнало а, ниво на същественост под 2%, т.е. не може да влезе в зелената зона. Мисля, че и тук упростяването на изискванията може да опрости нещата, защото понякога има разпоредби, които са доста сложни. Господин Шемета. По отношение на транспорта и енергетиката, когато говоря за опростяване, е, е, това опростяване е свързано не само с кохизионната политика и с структурните фондове, но и с е, транспорта и енергетиката, така че този отрасъл се включва. тъй като финансовият регламент е хоризон, хоризонтален регламент. Разбираме, се има и секторни нормативни актове и там по-трудно се правят измененията. Но що се отнася до подобренията на финансовия регламент, те ще засегнат всички отрасли. По въпроса за неправомерните за нередавностите, извинете, а, когато говорим за годишните доклади и нашите генерални директори, там винаги изброяват страните, които не отговарят на изискванията. И тази година също имаме списък на държавите членки, които не изпълняват изискването, но съм съгласен с вас, че може допълнително да се подобри прозрачността. Благодаря. Искам да кажа на господин комисаря, че е, правната служба на парламента трябва да бъде взема вземане на сериозно и ако след две години има е, заведени дела е, от поради наредности в сметната палата, тогава никой няма да пита кой е бил и кой не е бил комисар. Благодаря. Комисар Калас има думата за доклада на господин Козолино. Благодаря на комисара Шемета. Господин председател, господин докладчик, господа депутати. Нека да ви благодаря за настояването на Европейския парламент да, да продължим да защитаваме а, европейските финансови средства от измама много. Силно оценяваме факта, че а, Европейският парламент а, изготвя своята годишна резолюция а, по въпроса за измамите. Благодаря ви много, господин Казолино. Оценявам високо вашия доклад, оценявам и критичните ви думи, които имат за цел да подобрят правилното изразходване на европейските средства. Всичко това е свързано и с управлението на програмите, и конкрет, с конкретните политики и е поставено в, в по-широкия контекст на освобождаването от отговорност. Трябва да продължат е, отчетите от държавите членки, така че докладите BIF да са по-ефективни. По този начин се подобрява ефективността. Много се радвам, че има добро сътрудничество между ОЛАФ и службите на комисията по предотвратяване на, на измами, включително и по въпроса за разследванията. Благодаря на Европейския парламент за продължаващата му подкрепа в насърчаването на държавите членки да изпълнят своите отговорности. Бавно, но постепенно държавите членки подобряват а, положението, разбира се. А, е, а, е, е, вие изреждате онези, които се справят най-зле. Член 325 от договора изисква комисията и държавите членки да координират своите дейности за защита на европейския бюджет от измама, да защитават финансовите интереси, извинете, защитата на финансовите интереси на Европейския съюз е отговорност и на комисията, и на държавите членки. Това е от финансов интерес за комисията. И а, за това в доклада има статистика по отношение на нередностите. Статистиката по член 100, а, в доклада по член 325 е свързана с нередностите държавите членки, покриват се всички области от бюджета, управляван съвместно с държавите членки, представя се статистика в, по отношение на разходите, пряко управлявани от комисията. Тази статистика обикновено е много интересна и за обществеността, и за медиите, и този доклад е един от няколкото източника с конкретни цифри а, за измамите и а, за нередности. Но тези статистики трябва да се четат много внимателно от докладваните нередности в повечето случаи са свързани с приложението и това най-често са административни грешки, а не измами. Освен това, когато има предположение за измама, подозрение за измама, това все още не доказва, че е имало измама. Трябва да се изчака решението на съда. Така че Измерването на нивото на измама може да бъде направено само когато са приключили съответните производства. Знам, че се обсъжда често този въпрос, но исках да подчертая е, това отново и през последните пет години се опитваме ясно, да внесем повече яснота в картината, нещо, което е доста сложно. Да, благодаря ви много за мнението. Благодаря, господин Шмидт. Благодаря, господин председател. Аз съм заместник член в тази комисия и съм докладчик всяка по доклада на господин Коцолино. Много съм благодарен за свършената работа. Благодаря и на комисаря за неговите коментари. Искам да направя един коментар, показаното от госпожа Андреасен вие много критична и обикновено критиките са полезни. Нужно е да има такива хора, които винаги е, критикуват. Но в крайна сметка, когато има някакви подобрения, не можете ли да го признаете? Ораторът не говори на микрофона. Чел съм вашите книги Знам а, вашата работа, познавам я добре и мисля, че имаме нужда от колеги като вас. Но понякога, а, понякога поне, можете да кажете, че чашата е наполовина пълна, а не наполовина празна. Но това е един страничен коментар. Измамите са сериозни престъпления, особено когато става дума за публични средства. Затова и политиците и управляващите в обществения сектор трябва да правят всичко възможно, за да се борят с измамите и е, да стане по-лесно откриването на нередностите. Трябва да се прилага нулева толерантност по отношение на измамите. За тази цел трябва по-голем да се полагат повече усилия за по-голяма прозрачност в рамките на Европейския съюз. Вие споменахте една стъпка, която е свързана с признава с, с, костопанските субсидии, които трябва да се произведяват евро по евро. Както вие казвате и както комисарят признава, всяко едно евро, което е използвано погрешно е откраднато от дънокоплациите. Затова трябва да предприемем действия срещу а, измамите, и, измамите и трябва да действаме така, че да има структурни подобрения в а, последващите дейности, що се отнася до нередностите. И ако никой до сега не иска да каже нищо добро за комисаря, нека поне аз да го направя. Мисля, че той работи много добре. Работи с ясни приоритети, е, установи връзка с всички държави членки. Повечето държави членки на практика не си вършат работата добре. Дори е, моята страна има проблеми. Мисля, че трябва да бъде направено всичко възможно, за да може тези проблеми да е, станат видими, да се обсъдят и да се коригират грешките. И тогава, госпожо Андреас, ще можете спокойно да избегнете повтарянето на едно и също отново и отново. Господин председател, мисля, че е много важно да съобразим информацията за предприсъединителните фондове. В моята страна, по шведското радио, преди няколко седмици, някои репортери казаха, че предприсъединителните фондове за Турция са свързани с много злоупотреби. Турция изрично беше посочена. Парите не отиват там, където трябва, не стигат до малцинствата. Може би проблемът е само такъв за Турция но бих казал, че той съществува вероятно и в Европейския съюз. И в тази сфера аз заедно с колегите от Социал-демократическата партия изпратих писмо до господин Оли Рен. Той в последните дни от мандата си на този пост трябва да даде ясен отговор. Надявам се, че господин Кала се получил копието, защото въпросът е много важен трябва в много повече сфери, отколкото в днес, да се спазва задължението за обнародване на доклади и отчети. Това трябва да се спазва от всички държави членки, които са получили средства. Трябва да имаме система на анонимни податели на сигнали, включително и в тази сфера, за да можем да се ориентираме къде има нередности. Най-сетне е въпрос към вас, господин комисар. В 5.2, точка в абзаца за селско стопанство, вие в доклада говорите за член 32 от регламента на съвета за автоматичното освобождаване от отговорност. Може ли този механизъм да бъде използван малко по-строго? Защото според мен да накоплаците в цяла Европа може би са в състояние да приемат, че с някои от средствата е имало проблеми, особено в отделни страни. Но не мисля, че те ще приемат в дългосрочна перспектива ние да не правим нищо, за да си получим парите обратно. И за това бих замолил докладчика, както и комисаря, а, дали е, тази система на автоматично освобождаване и този текст, който се цитира там, тази нормативна уредба, не може да бъде прилагана малко по-строго. Thank you. Госпожа Маковей. The... Благодаря. И аз искам да кажа, че докладът е много добър. И много се радвам, че работихме заедно с господин но Вече се срещнахме, обсъдихме доклада съвсем накратко. Мисля, че е много важно да се споменат обществените поръчки, където най-често се срещат а, лошо управление, измами и корупция. За това трябва да има такава система за обществени поръчки, че да се определят ясни условия за участие в обществените поръчки и ясни критерии. А също в областта на обществените поръчки те трябва да се контролират и на национално равнище, за да има отчетност в обществените обществените финанси, трябва да се а, приемат и системи на управление на риск. Мисля, че за да се справим с измамите, трябва да използваме и прозрачността. Бенефициентите на европейските фондове трябва да се публикуват. Комисията публикува бенефициентите на средствата, които идват директно от Европейската комисия, 25% от бенефициентите, а останалите бенефициенти, където има съфинансиране от държавите членки, не се публикуват в същия доклад. Мисля, че не е добре, че не може да се отиде е, не може да се получи е, информацията от едно и също място. Мисля, че трябва да се подобри системата, всички бенефициенти е, да бъдат публикувани на едно и също място, на една и съща веб страница. И затова мисля, че трябва да призовем комисията за това. Разбира се, държавите членки от своя страна трябва да изпращат към този вебсайт точната информация. Мисля също, че е добре да призовем комисията да направи оценка на системата за съвместно управление и да изготви доклад за тази система за парламента. Що се отнася до бенефициентите на европейските средства, а, първо, в областта на селското стопанство и в областта на структурните фондове, мисля, че е добре да се въведе система за ранно предупреждение и а, е, база данни, в която а, е, да се включва информацията по едни и същи критерии. Второ, борбата с финансовите измами и с корупцията имат най-съща, е, има най-съща цел. И много често се използват едни и същи средства. През е, декември 2009 Евробарометър каза, че 75% от гражданите на Съюза смятат, че корупцията е сериозен проблем в тяхната страна. А пък 76% от гражданите на Съюза смятат, че има корупция в институциите на Европейския съюз. в борбата с корупцията във връзка с, финан... с измамите с европейски средства, предлагам да има повече мерки, свързани с санкции, когато има корупция и измами, с, конфискация на активи, когато има избягване на данъчни, данъци и пране на пари и ясни правила, свързани с директивата за прането на пари. Също така трябва да се има предвид програмата от Стокхолм, в която има една глава за економическите престъпления и там се говори за механизми за измерването на корупцията в държавите членки, особено в областта на обществените поръчки и финансовия контрол. reinforcing the fight against financial and economic crime. То се отнася до борбата с финансовите и економическите престъпления. Мисля, че е необходимо държавите членки да бъдат призовани за пълноценно спазване на съответните актове на общността, които за сега не се прилагат добре. Имам предвид специално конвенцията за взаимна правна помощ към конвенцията за предаване на банкова информация, също така рамковото решение е за финансовите санкции. И бих призовала комисията да направи проект за взаимно признаване на решенията за лишаване от права, особено когато става дума за финансови професии. Така че е, престъпници, които веднъж са извършили измама, да бъдат изключвани от възможността да кандидатстват е, за позиции. Е, изпълнителни длъжности. Не бих искала да навлизам тук в подробности. Трябва да се спре е, за обикалянето на данъчните е, задължения, незаконната дейност, е, регистрирането на дружества е, в е, офшорни е, зони. Едно решение би било да се забрани използването на е, дружества в офшорни зони като контрагенти, ако съответната офшорна зона не е подписала споразумение за сътрудничество с Европейския съюз. Би трябвало съветът да бъде призован е, да приеме по-бързо споразумението за сътрудничество с Лихтенштайн за разследване на измамите. Доколкото знам, това споразумение се задържа в съвета в момента и е, би трябвало да призовем съвета да даде мандат на комисията да договори споразумение за борба с измамите с Андора, Лихтенштайн, Монако и Швейцария. И също така би трябвало да се настоява на изпълнението на международните конвенции за обмен на информация и сътрудничество в борбата с данъчните измами. На последно място е, бих посочила започване на процедура за приемане на директива за наказателно-правна защита на а, финансовите интереси на общността. Този проект се задържа от съвета от 2002 година и също така трябва а, да се раздвижат нещата по общ носния акт за сътрудничество при защита на финансовите интереси на общността, проект, който се задържа от 2005 година в съвета. Госпожа Андреас. You, well, Mr... Благодаря, господин председател, Господин Шмидт, публично на това заседание отправи бележки към а, мен – и а, е, за това аз съм длъжна да отговоря. Вие разбирате аз какво правя, но аз не разбирам вие какво правите за защита на европейските данакоплаци. Както и да е, аз съм тук, а, е, за да а, е, чуя а, раз... отговорите на господин Боничи и на другите ни оратори. Вие казахте, че това, което е важно е развитието. В отговор на въпроса дали вашата декларация е положителна или отрицателна. Аз като коментар бих казала, че данакоплаците не са доволни от развитието. Те искат парите им да се харчат както е редно. Не става дума за еволюция тук. Става дума за правилно изразходване на парите. Това ми е работата, господин Шмидт. Да следя комисията да прави необходимото с цел правомерно изразходване на средствата. Към господин Калас искам да отговорите на въпроса, който зададох и на господин Шемета. Комисията на Проди говори за нулево търпимост към измамата. Вие сега говорите за приемлив риск от грешки. Защо такава деградация? Eh, Благодаря. Сега и аз искам да направя една забележка. За съжаление, докладчикът трябваше да тръгне, но комисаря и докладчика в Санка са тук. Аз е, имам впечатление, че измамите са се засилили и проблемът е в капацитета на държавите членки. Особено отделните държави членки и ОЛАВ трябва да бъдат въвлечени в общата борба против измамите. Въпросът е, един ли сме по мнението, че трябва да се борим срещу измамите, срещу Европейския съюз и че това е най- лошата форма на корупция, която съществува, именно злоупотребата с европейски средства. И по отношение на организираната престъпност и мафията, там се използват е, схеми и средства, които именно злоупотребяват с европейските средства. Аз не съм много е, доволен от разделението, което прави комисията между нередности и измами. Е, измама, корупция и така нататък. Това са все въпроси, с които Комисията по бюджетен контрол трябва да се да вземе отношение. Естествено, приемника на комисаря трябва да продължи да обработва тези въпроси. Е, ако приемем, че публикуваме тези числа и тези цифри, тази информация и държавите членки знаят какво мислите обаче, че може да се предприеме освен това срещу държавите членки, които нарушават разпоредбите? Ето, скоро говорихме за нередности при Галилео и господин Таяни каза някои неща по повод на това, на обществените поръчки. Сметната палата също каза, че има и до момента си визони в, регл... в регламента за, по... за обществените поръчки. Важно е, за, според мен, през следващите месеци да се концентрираме именно с да се концентрираме върху независимостта на Олаф, така както той беше независим в миналото за да може да следи управлението на европейските средства. И тук въпросите за борба срещу прането на пари, срещу корупцията са много важни. Госпожа Крес, Кресле, аз не знаех, е, че обобщаваме дебата с господин Калас. Мислех, че ще говорим по-нататък за освобождаването от отговорност, но а, не зная до каква степен господин Калас е отговорен за Алас. Господин Калас ще говори за може да говори за доклада на господин Госолино и сега всъщност ние обсъждаме единствено и само доклада на господин Косолино. Искате ли да да кажете нещо по отделните въпроси, господин комисар? Uh, да, просто искам да коментирам по няколко въпроса, повдигнати от членовете на комисията. Първо, по отношение на измамите, абсолютно вярно е, че трябва да има нулево ниво на допустимост. Когато има измами, това трябва да се преследва, да се накаже. И е, когато говорим а, за нередовността, когато а, комисията идва тук, обсъжда принципните подходи през май 2010 година, ще е, видим първите оценки на енергетиката, транспорта, научните изследвания и развитието на селските райони. След това към края на 2010 година ще е, има оценка на административните разходи и там рисковете са съвсем е, различни. Това е методологията. Оттам нататък, когато говорим за нередности, нередностите не са измами. Повечето от е, нередностите е, е, най- в повечето случаи са административна грешка, липса на някои документи и прочие. Разбира се, по този начин могат да се прикриват измами, така че установените нередности при всички положения ще бъдат проучвани. проучвани. Важно е да се е, каже обаче, че има много голяма промяна в, в сътрудничеството от страна на държавите членки. През 2004 година Олаф не получаваше никакви отговори от държавите членки на своите писма. И когато а, се занимаваше с някакво разследване, а, е, е, нямаше, а, е, много често не получаваше информация. А сега вече се казва ясно в договора, че това е отговорност на държавите членки, предоставянето на информация. Що се отнася до а, мярката 50 на 50, по този начин, наистина, въпреки че държавите членки не са особено доволни от тази мярка, се е, получава много по-голяма възвръщаемост на нередно е, разходваните средства. Е, все още нямаме 100% възвръщаемост, но е, нещата работят много по-добре, така че е добре да запазим тази мярка. Що се отнася до прозрачността, въпрос повдигната от госпожа Маковей, с носталгия си спомням изслушванията от 2004 година. Тогава този въпрос бе зададен от един кандидат на, за този пост е, и се оказа, че само две страни, само две страни публикуват информация е, за бенефициентите. А сега публикуването на такава информация е задължително. Е, така че вече тази информация от 2009 година се публикува задължително. Тя е на разположение на всички и единствено става дума за информационни за програмите, които се използват, компютърните програми, нещо, което може да се развие, така че да се откликне на конкретните потребности. Но най-важното е, че вече прозрачността на, край, на информацията за крайните бенефициенти е на разположение на всички и това е задължително. Госпожа Маковей е, се интересува от блокираните конвенции и е, от това дали договорът дава възможност да се е, отбележи напредък в тази връзка. Олаф присъства на всички преговори с е, Лихтенштайн, с е, титюновите компании, с е, и, както и по отношение на митническите измами, защото там са най-големите измами в Европа. И този достъп до информация, с който разполага Олаф, е едва ли не ревнуван от държавите членки, защото а, именно по митниците стават много големи измами, а, това са доста сложни измами, изтънчени. И Олаф вече предоставя на държавите членки много ценна информация. Поне на тези държави членки, които се интересуват от сътрудничество в тази област. Аз лично посетих институции в Германия – и в други страни, които участват в това сътрудничество. Този тип борба никога не приключва. Положението никога няма да бъде идеално. Трябва да намерим начин да се справим с максимално голям брой случаи, защото тук говорим на тема е, европейските средства. И мога да ви уверя, че е, има ли подозрения, институциите ги приемат много на сериозно. И така, преди да дам думата на господин Калас, искам да попитам Сметната палата дали иска да добави нещо. Явно не. Тогава господин Калас. Благодаря. За мен Очевидно е неизвестно как ще решите бъдещето на комисията, но поне за мен аз стоя за последен път пред вас като комисар, който се занимава с освобождаването от отговорността за изпълнението на бюджета и за това няма да ви отнемам време. Е, искам да ви обърна внимание на един кратък документ, който е в интернет за резултатите постигнати в борбата с измамата от 2005 до 2009 година и за доклада от 2008 година. Искам да ви кажа каква е общата реакция на комисията, обявена през ноември. Смятаме, че 2008 година беше най-добрата до сега, но също така е, смятаме, е, че е, Сметната палата правилно е очертала какво още има да се направи. Затова основното ми послание е, е, а, е, че работата трябва да продължи все така амбициозно, макар че хората се сменят на постовете. Ще ви дам някои примери. Първо мога да ви уверя, че комисията ще запази като своя стратегическа цел стремежа си е, към положителна декларация за освобождаване от отговорност. Нищо друго не може да се очаква е, и доколкото чух, е, комисарят Шемет е на същото мнение. По структурните фондове е, има остатъчни проблеми, но усилията на сегашната комисия вече дават резултат. Комисията ще изготви оценка на въздействието и ще я представи пред, през февруари за подобренията в областта на структурните фондове. И преди следващото заседание на комисията, вие ще разполагате с този документ. Това са плащания по системата от 2007 до 2013 година. Във всеки случай, солидното финансово управление е основна цел. Има много малко ниво на грешки и са обявени допълнителни мерки срещу грешките и измамите. През последните няколко години комисията работи ръка за ръка с тази комисия, за да могат държавите членки да отговарят по-пълноценно за управлението на европейските финансовите средства. Много е по постигнато, но би трябвало и други усилия да бъдат положени. През, в синтетичния доклад от 2008 година бе предложено за следващата финансова рамка да бъде е, така усъвършенствана нормативната уредба. Това е необходимо и се надявам, че съветът ще прояви същото съзнание. Службите на комисията работят за извършването на по-качествени оценки на дейността на едни генерални дирекции от други генерални дирекции, така че крайният ни доклад да бъде пълен с надежна информация. В Холандия, в Швеция сме издали насоки за по-добро прилагане на нашите мерки и за това искам да ви кажа, че много се радвах на писмата на холандския и е, шведския министр е, на е, финансите миналата седмица, според което комисията несъмнено е усъвършенствала управлението на финансовите средства. Ще видим как ще се развие съветът, как ще се развие гласуването в съвета. В това писмо от холандския и шведския министр се признава ясно нашата работа и е, се надявам, че в бъдеще ще разполагаме с документи, които ни позволяват да работим още е, по-добре. Е, усъвършенствана е нашата вътрешна ревизионна функция. Следват се препоръките. Господин Шемета председателства е, комитета за е, напредък по отношение на ревизията и одита и знае, че със сигурност е, тук ще се получат добри препоръки. Господин Барозо писа този месец на председателя Бузек, че комисарят Шефчович ще има много голям принос към разширяването на проз... при управлението на финансовите средства. Аз също тази седмица писах на председателя на комисията Демагистриса за по-нататъчните мерки във връзка с регистъра на лобистите и във връзка с освояването на средства от неправителствените организации. Сега, като цяло нашите показатели са добри, не възможно най-добрите, но са добри. Има само една оставаща червена зона. Мисля, че комисията заслужава да бъде похвалена и се нуждае от положителна декларация за освобождаване от отговорност смятам, че е обосновано за 2008 година на всички тези основания комисията да бъде освободена от отговорност за изпълнението на бюджета. Благодаря. Преди да дам думата на докладчик Либерацки, искам да кажа за доклада на е, господин Козолино. Е, крайният срок е 1 февруари за изменение. Господин Либерацки, благодаря господин председателю. Господин комисар, искам да си позволя свободата да направя един дребен коментар. С комисария Калас добре работихме 5 години и наистина трябва високо да оценим напредъка, който бе постигнат. Той бе все по-видим всяка следваща година. Но от господин Боничи получихме една хубава графика, в която са отразени подобренията през 2008 2005-2008 година. Там в този период усъвършенстването, подобрението е общо 9%, т.е. 2,5% на година. Това означава, че подобряването на нашия финансов контрол е задача за 20 години, ако запазим същото темпо. Така че аз мисля, нашите намерения би трябвало да бъдат насочени към ускоряване на процеса. Това е обща бележка. Като имам предвид казаното, топлите думи, отправени към заместник председателя на комисията господин Калас. Искам а, да кажа няколко думи като резюме, а, господин комисар. По Най-големите ни проблеми са грешките в структурните фондове. Бихте ли ми казали какви конкретни непосредствени стъпки вече е предприела комисията през 2009 година, за да намале е, за да намали е, процента 11, 11%, е, който в настоящия момент съществува, на неосвоени средства от структурните фондове. Какво става там? Това е първият ми въпрос. Нага да отговоря. Или да чуем първо всички въпроси. Добре, ще отговоря. Структурните фондове е, спомняте си изслушванията миналите години. Разбира се, е, те пораждат безпокойство. Как да се изразя? Е, сега някак светлината на прожекторите е насочена към тази област и трябва да направим всичко, което е възможно. Малко е сложно, защото а, тук имаме а, сфера на а, общо управление, съвместно управление и понякога са възможни промени от фазата на вземане на решение до достигане на фазата на изпълнение на това решение. Но това, което е важно, е, че са понесени последиците от рамковата програма а, и препоръките са изпълнени. При предишния програмен период а, е, равнището на грешките беше много по-високо. Сега ставаме по-динамични, по-точни и по-гъвкави. И със сигурност приключваме с проектите от 2006 година и периода преди това и преминаваме към новата финансова перспектива, където смятам нашата е, така грешимост ще бъде сведена до още по-низко ниво. Мога да кажа, че е, възстановените средства и финансовите санкции са показатели, по които сме постигли подобрение всяка година. Тук вече има доста голяма промяна. Наистина, през последните няколко години сме свидетели на промени хората, които отговорят за структурните фондове, предприеха конкретни действия за спиране на плащания, за възстановяване на неправомерно изплатени е, средства. Вие разполагате с много информация в тази посока. Предприемани са и действия за коригиране на допуснатите грешки и това категорично се отрази и върху държавите членки. Така че сега имаме по-точна картина внесените корекции и на процедурите за възстановяване на неправомерно изплатени средства, като тези средства са в доста по-голям обем. Например, кумулативно общо 4 милиарда евро са събрани от Генерална дирекция регионално развитие за предишната програмна фаза над 1 милиард евро е събрала генерална дирекция за етост. За 2008 година 3 е, милиарда евро са събрани и по структурните фондове 1,7 милиарда. Това са огромни суми. И е, разбира се, винаги е, съществува методическият проблем, методологичният проблем за това как да бъде дефинирано и описано възстановяването на средствата. Трябва да кажа, че държавите членки, когато обсъждат в съвета освобождаването от отговорност, вече показват едно ново ниво на съзнание. Всички тези мерки са довели до осъзнаване сред тях. Разбира се, мерките няма да спрат до тук. И е, нивото на грешки в структурните фондове ще бъде сведено е, до още по-низки стойности. Има много въпроси, за това моля бъдете кратки. Благодаря, господин комисар. Искам да ви е, запитам е, за е, рамката за интегриран вътрешен контрол. Е, преждеговоривши е, говориха за европейската принадена стойност и а, за статената на парите. Кога комисията ще направи пълен анализ а, на ползите и разходите за а, контролната система? под ползи разбираме не само пари, но а, и а, спазване на европейските ценности и опазване на европейската репутация. Ами, а, това е свързано с а, допустимия риск. Ние ще представим а, документите си там, където имаме най-добра информация към май 2010 година. Тогава ще направим първите си преценки за цената на контрола и обвързаността на тази цена с постигнатите резултати. Но разбира се, тук въпросите могат да получат многопосочен отговор. Там, където репутацията ни е застрашена от сериозно накърняване, цената на контрола може да бъде много висока и комисията не може да допусне нито една нередовност, колкото и да е висока цената на този контрол. Някой път цената на контрол стига до 30% от общите разходи. Тъй като времето ни е много ограничено, нека приключим с тези въпроси. Господин а, комисар, а, голям ентусиазъм се а, проявява към неправителствените организации. Някой път това е дори идеологически обосновано, но от гледна точка на парите как стоят нещата. Въпросът ми е, може ли комисията да обясни Какви действия е предприела, за да проследява точно и прецизно изразходването на средства от Европейския съюз, отпуснати на неправителствени организации? Комисарят. Неправителствените организации, всички, или поне трябва да бъдат всички, които а, управляват европейски средства, трябва да бъдат регистрирани – и е, трябва да имат е, финансова история, която е проследима по публичните регистри. Е, така че преди няколко години а, говорихме и разбира се, има много голямо разнообразие от неправителствени организации. Те най-често работят в сферата на екологията. И тогава отрасловите генерални директори, генер... ресорните служби и генерални дирекции отговарят за преценката дали тези организации отговарят на условията за получаване на средства от европейския бюджет. Но работата по контрола върху неправителствените организации е, в момента се осъществява и след като съберем необходимата информация, можем да изготвим общ анализ. И знае, че комисарят Шефчович, който ще отговаря за този портфейл, обеща да направи това. То трябва да стане до месеци. Но разбира се, определението на неправителствена организация все още остава голям въпрос. Благодаря. Искам да дам възможност и колегите да зададат въпроси. Е, благодаря, господин председател, Благодаря и на комисаря за неговите отговори. Grazie a lei, relatore. Onorevole Благодаря, госпожа Крайсле. Искам като комисар за Олаф, който отговаря, да ви кажа, е, че Имаме нужда от повече чувствителност по този случай. Мисля, че може да направите повече. Определянето на временния директор накърни правата на парламента и ви моля да поправите това. Не става дума за междуинституционални игрички, става дума за легитимността на Олаф. И това е нещо много важно и много спешно трябва да се предприеме нещо. Комисар Тей каза, няма причини за безпокойство, обаче мисля, че ние имаме много причини за безпокойство. Ето защо искам да помоля комисара, който отговоря по случая, да се заеме сериозно с, с, с, с ситуацията. Искам да засегна два въпроса. Въпроса за персонала. Е, имаше увеличение на заплатите. Е, случай стигна пред съда. Е, смятате ли, че начин на увеличаване на заплатите на служителите трябва да бъде преизчислен? Вие ще се заемете ли с това? И на второ място има 2 милиона доходи за комисията от найми на сгради. И комисията казва, че след като сградата, сградите и принадлежат, принадлежат и наймите. Но ние не сме съгласни. Е, въпросът ми е за спортния център. Какво ще се случи с него? Той няма да бъде разширен, както беше предвиден. No. Um, uh, is, is... Въпросът за е, економата е съвсем ясен. В момента а, е, а, е, в бюджетна процедура трябва да се използва бюджетната процедура. Има съвсем ясни правила за нея, така че тук можем да смятаме, че има една аномалия в начина по който работеше парламента. Решенията по отношение на бюджета и по отношение на аудитите – е, са съвсем ясни, така че това е съвсем ясно. Що се отнася до другите въпроси? Три големи въпроси има тук. Метода за изчисление на заплатите и конфликтите, които възникнаха. Това е много е, политизиран въпрос. Е, тук говорим за едно политическо споразумение между държавите членки, синдикатите и европейските институции винаги е на лице един а, е, метода и а, е, не може да се а, е, поставя под въпрос. Дори някой да не е доволен от резултата, който дава този метод на съответния момент от времето. В крайна сметка по този им метод е постигнато съгласие преди е, е, определен брой години и има система за плащане и трябва да се използва метода. Методът се а, създава най-вече за да а, се... бе създаден най-вече за да се а, избегне а, на въздействието на новите държави членки върху начина по който се калкулират заплатите в институциите, защото в някои от новите държави и членки имаше е, много е, резки увеличения на е, заплатите. Именно заради това бяха избрани 8 референтни държави. Всеки може да има своето мнение за модела, но в крайна сметка моделът е на лице, моделът е одобрен и трябва да се използва. Не може един ден някой да каже, а, не ми харесват резултатите, които е, се получават, ако приложим модела, така че няма да го прилагаме. Не. В крайна сметка това е постигнато споразумение е, с държавите членки и е, с синдикатите. И в крайна сметка и, и във Франция, и в Германия се а, а, говори за увеличаване на заплатите. Във Франция, например, 5, се говори за 5% на увеличение на заплатите на високопоставените държавни служители. Тук говорим за държавни служители и е, представителни е, лица. И ако това се остави, е, техните заплати се оставят на политическо решение, което да е различно всяка година, ще е, настане някакъв ад. Така че трябва. Не, не, не, не е допустимо да има преговори всяка година. Държавите членки са поели този ангажимент и те внасят средства в европейски бюджет, разбира се. Ако смятат, че методът не работи достатъчно добре, а пък метода следващата година ще даде съвсем различен резултат и няма да има увеличение на заплатите. Това е съвсем ясно. А пък после економическата ситуация ще се подобри. И какво да правим тогава? Да, да се откажем от метода и да увеличим заплатите, защото поради метода не се увеличават. Много сложен въпрос, който е. е ми припомня и неща от предишния ми живот, от моята страна. Най-важното е да се прилага метода и да не се променя произволно. Сега, за Олаф. Добре ми е известен този въпрос, но не знам какво може да се направи. През 2005 година господин Брюнер една година беше изпълняващ длъжността генер... генерален директор. Той имаше всички правомощия за стартиране на е, разследване и прочие. Аз лично не съм юрист, но не знам какво да направя, какво мога да направя. Господин Брюнер почина. От там нататък е, трябва да има някакъв правен механизъм за управление на институцията. На практика има човек, който е отговорен още от 2005 е, година на много високо равнище в тази институция и той в момента изпълнява длъжността. От там нататък започва процедурата за а, назначаване на нов а, директор, но ако си мислите, че назначаването ще стане много бързо, грешите. А, а, назначаването на господин Брюнер – отне цяла година. Разбира се, ако има съгласие между институциите по отношение на човека, който трябва да вземе тази позиция, ще е много лесно, но съгласие тогава нямаше. Така че, що се отнася до възможностите да продължи да се управлява тази институция, е добре да има един човек там. Този човек с решение на комисията 2005 година с предложение на тогавашния генерален директор бе назначен като заместник на генералния директор в случай на неговото отсъствие. Така че аз не бих приел ситуация, в която на практика Олаф работи без директор. И тук трябва да продължим нататък да определим управленските отговорности в една междуинституционална процедура, която ще отнеме една година. Какво да правим междувременно? Колкото и да искаме бързо да се назначи нов генерален директор, това ще отнеме време. Но разбира се, правният свят е много труден и за прост економист като мен – е трудно да проме всичките му нюанси. Благодаря. Колегата Андреасен. Благодаря, господин председател. Във вашия отговор споменахте високите нива на нередности в Испания, на грешки. Моят опит показва, че има голяма корупция по отношение на градоустройството в Испания. Как се дават субсидии? Какво смятате за субсидиите, които се дават в области, където има такова високо ниво на корупция? Вчера генералният секретар госпожа Катрин Дей каза, че етичният кодекс на комисарите е на лице и се прилага. Миналата година нашата комисия излезе с доклад а, с много препоръки. Възнамерява ли Европейската комисия да а, вземе предвид този доклад и по някакъв начин да промени поведението на комисарите? Генералният директор също така каза, че въздействието, а, промяната на регламента за служителите на институциите ще се ограничи само до службата за външни е, отношения. По въпроса за Испания, там сме спрели пет оперативни програми и а, където има подозрения за измами, е, работим по разследването на случаите и Олаф е, работи активно. Тук говорим за много сериозно сътрудничество между испанските власти и а, нашите институции. но не мисля, че е подходящо а, да насочваме отрицателното си внимание само към Испания. Да, в Испания има а, нередности по а, отношение на а, е, големи суми, има е, пет спрени оперативни програми, но като цяло испанските власти е, управляват добре много голяма част от програмите и Испания е много голяма страна и не можем да поемем отговорността за всички местни власти. Що се отнася до етичния кодекс? Интересен въпрос, обсъждали сме го тук през последните години многократно. Това е един въпрос, свързан с живота. Винаги може да се е, работи по текста, но той никога няма да стане идеален. А освен това, всяка една промяна в него ще е малко закъсняла. През 2000 година комисията предложи да се създаде междуинституционален орган от експерти, които да дават своята оценка, когато има някакви конфликти на интереси и да се види дали има действителен конфликт на интереси или не. Но няма как да се включи всичко това в текста. Животът продължава. Предложението бе отхвърлено, но пък комисията създаде свой собствен орган по въпросите за етиката, с който има за задача да дава оценка при е, подобни ситуации. Това е едно възможно решение. А, етичният кодекс на комисията е много дълъг текст и подробен. А, в изготвянето му се, а, прочени много а, етични кодекси е, на най-различни високопоставени служители в различни власти, е, в много държави членки. Става дума и за представители на. А, изпълнителната, и на съдебната власт, и е, на законодателната власт, и в някои отношения имаме твърде големи подробности. Защото в някои от държавите членки този тип е, текстове са изключително подробни. Но, разбира се, новата комисия ще обсъди новия етичен кодекс и при всички положения ще вземе под внимание всички е, коментари е, на всички заинтересовани страни, включително и Комисията по бюджетен контрол. Що се отнася до а, е, службата за външни действия? В момента трябва спешно да се действа, за да може тя да заработи. Тук а, говорим за един пакет решения, които трябва да бъдат взети. но в по-широк план. Не се планира по-широка промяна на разпоредбите за служителите. При всички положения това ще се обсъди във връзка с бюджетната перспектива. Като цяло на този етап няма планове за е, големи промени. В момента се работи по въпроса за, външните, за службата за външни отношения. Благодаря, господин Хаси Маркакис. Най-напред искам да благодаря на господин Калас. Той успя да опосредства поврат в работата на комисията и това е историческо постижение. Мисля, че на това последно заседание може да го кажем. Е, виждаме какво направи парламента по отношение на комисията Сантар. Е, парламента беше решаваща, решаващ лоз за тази, приема, за тази промяна. И тук ролята на господин Калас се вижда. Въпросът е, рано или късно ще бъде поставен дали ще има освобождаване или не. И тогава ще стане въпрос за държавите членки. Може да кажем, вие сте виновни, вие сте заложник за грешките на комисията, но мисля, че няма да се стигне до там. По принцип трябва да помислим дали има смисъл от едно освобождаване за комисар, който вече не е на длъжност. И това е винаги един и същи е, ритуал. Е, в миналата година дадохме освобождаването, защото е, очаквахме Лисабонския договор. Сега трябва също да действаме политически коректно. Когато имаме една нова комисия трябва да издадем ясен сигнал, да, да изкажем ясни думи, какво може и какво не може една комисия. И тази седмица имахме един много ясен доклад от господин Енвитер за външните дейности. Когато погледна какво може да се прави в компетенциите на комисията. За Олаф говорихме. Се вижда, че трябва да направим следното. Трябва да гледаме какво прави господин Кретон. Той Искам да се спра на два примера, какво правите и къде ние гледаме. Е, неправителствените организации, например. Е, писмото изглежда учтиво, но по принцип вътре се казва е, Направете, свършете си сами работата. Кликнете няколко пъти, вие имате достъп до базата данни. А, ние попитахме като парламент какво трябва да се направи. Ние не смятаме, че трябва да дойде един нов коминар, комисар да мине през изслушванията и да дава отговори. Мисля, че тази работа можеше да се свърши от служители на комисията. Те получават добри заплати, значи могат да свършат и тази работа. Мисля обаче, че това е работа на, полити... на политиката. Искате... Иска да ни се покаже кого как да подкрепяме. В изслушването получихме информация, че има неправителствени организации, които активно работят против Европейския съюз и то с а, бюджет, който до 60% идва от нас. Това не е допустимо. И това да се кашира непрекъснато не е, не е наред. А, мисля, че трябва да, да сменим езика, с който говорим тук. А, другото нещо, на което искам да се спра, са изпълнителните агенции, с които и днес ще се занимаваме. Аз отговарях за една е, изпълнителна агенция преди. Зная, че анализа на разходите и ползите е положителен. Зная, че там работят хора, които получават по-низки, по-изгодни за нас заплати, но това, което не се прави е те не изпълняват политическите цели, които ние поставяме. Те просто изпълняват а, работата си е, съвестно съвестно разходват парите, но не преследват политическите цели, които ние задаваме. А пък бюджета за тези изпълнителни агенции е огромен. Той възлиза на милиарди. Това са неща, за които трябва открито да говорим. Аз съм склонен да призная историческите е, постижение на господин Калас, но новата комисия, към която също ще принадлежите, трябва да смени начина си на поведение и на действие. Ние видяхме през изслушванията, че нещата а, се ориентират все повече и повече към а, председателя на комисията. Това е добре, но в такъв случай той трябва да поеме повече отговорност. А, мисля, че трябва да говорим за тези неща. Открито е хубаво, че заместни председатели на комисията, на сегашната комисия е сега сред нас. Имахме поврат в комисията в миналото. Мисля, че тази традиция, тази тенденция трябва да я запазим и за бъдеще. Благодаря. Благодаря. Що се отнася до неправителствените организации? Мога да ви препоръчам да поканите тези неправителствени организации тук, за да ги слушате, да видите кои от тях са за Европейския съюз, кои са против Европейския съюз и да им предложите да се е, отреже финансирането спрямо е, тях за онези, които най-критично се отраз... Е, изказват за Европейския съюз. Е, с удоволствие бих наблюдавал какво ще се случи в залата. Не може да се е, правят такива определения. Ето, например, организацията на хората с увреждания. Кой трябва да ги подкрепя? Необходими ли са ни техните мнения? Да, необходими са ни. В такъв случай трябва да финансираме съществуването на такива организации. Разбира се, има множество неправителствени организации в областта на опазването на околната среда. Може би не всички те се интересуват да се поставят ясни обществени цели, но този въпрос е доста сложен. Преди няколко години в тази комисия обсъждахме този въпрос и аз тогава ви дадох отговор. който ми бе даден от съответните колеги в а, а, комисията. И е, ставаше дума за това, че финансираме не организации, а проекти. От там татък по-късно стана ясно, че е, това не е винаги е така. Че понякога даваме средства и за е, конкретни отдели, които се <clears throat> отговарят за съществуването на съответните неправителствени организации. Ако се каже на една неправителствена организация, че е против Европейския съюз, да, тя веднага може да каже, ние сме за Европейския съюз, проевропейски сме настроени, просто сме критични спрямо начина по който действа Европейския съюз. Регистърът на бенефициентите е нещо ново, отнема време. Знам, че един от а, е, моите наследници, а, е, колегите от следващата комисия, е обещал да има такъв регистр в, нас, в най-скоро време. Но, а, е, разбира се, това ще отнема време. Всичко отнема време в Европейския съюз. Що се отнася до изпълнителните агенции, а, има 23 изпълнителни агенции и те са част от службите на комисията. Ние отговаряме за тях. Така че там ясноти няма. Тук говорим за одит за оценка на политическите резултати. Има една агенция, която е закрита след като а, изтече а, определен срок. И а, е, що се отнася до моята, ден, а, е, моя обхват на дейност, има една изпълнителна агенция и три регулаторни агенции. Аз внимателно разгледах докладите на а, е, Сметната палата и на вътрешните а, аудитори. И а, ви уверявам, че а, ще продължа да възприемам този тип въпроси изключително на сериозно. Многото агенции е са въпрос, който се обсъжда и в предходния парламент. И това е важен въпрос. Има а, проблеми, особено с регулаторните агенции, където Европейския съюз дава отделно освобождаване на отговорност. Но а, а, ако се зададе въпроса какво е какво не върви добре там, се казва, а, ми комисията е отговорна. И така, от една страна се освобождава отговорност на комисията, от друга страна отделно се освобождават от отговорност агенциите. 20 20 на брой. И тези две неща са отделни, въпреки че е, част от е, агенциите е, обявяват, обвиняват нас. Не знам. А това е, е стила на комисията. Може да се говори много за това е, кой как подхожда. Всеки има свой персонален стил. Но що се отнася до освобождаването от отговорност, искам да ви кажа, че то се радва на много голяма автономност и не смятам, че в тази конкретна област има намеса от който и да било друг. Има голямо уважение в рамките на Генерална дирекция бюджет и като цяло до сега нещата вървят добре. Госпожа Аяла. Госпожо Йел, най-напред искам да кажа нещо по отношение на Испания. Мисля, че във Великобритания също имаме такъв проблем. Аз съм загрижен за този испански проблем. И може би трябва да помислим какъв е британския принос към този проблем. Но най-напред искам да поздравя господин Калас за много, новата му новина, номинация. Но сега, при приключването на този мандат и когато новия мандат е в перспектива, е, трябва да направим равносметка. Господин Поничи каза какво е съотношението между контрола и разходите. Е, в селското стопанство съотношението е добро и има добри резултати. Разбрахме, че в други области вие казвате, че има до 30% разходи за контрол. Могат да бъдат достигнати такива разходи и тогава се задава въпроса как си представяте по-нататъчното развитие. Сега неправителствените организации, гражданското общество може да ни критикува, така както ние, депутатите, имаме право също да критикуваме. Аз не се страхувам от тези организации. Но това, което ни очакваме от тях е европейска добавена стойност. Тоест, е, казва, някои критици казаха, че те споделят предимно схващанията на Северна Америка. Но по принцип от критика не бива да се страхуваме. Може да приемем критика, критиката и да и отговорим. Ние не бива да и се противопоставяме на тези организации. Сега Олаф. Господин Калас, тази ситуация в момента е незадоволителна. Аз като депутатка не се чувствам добре да, да знам, че не е предвиден директор, който да замести, да поеме функциите на организацията. Мисля, че ние може да постигнем нещо в рамките на междуинституционалното сътрудничество. Може би трябва да организираме едно изслушване на евентуалния кандидат. Господин Джамът Чистрис е отговорен за това. Може би трябва да организираме именно едно изслушване, в което да преценим независимостта на кандидата за поста. Е, виждам, че има юридически проблем с наследника на господин Брунер. Брюнер. Е, това е полката от този случай. Може би за бъдеще трябва да помислим как да третираме такива случаи. Още един кратък въпрос. Благодаря. Искам да отговоря само за независимостта на Олаф, защото всички други въпроси по един или друг начин вече бяха засегнати. Независимостта на Олаф от оперативна гледна точка през тези пет години никога не е била поставена под съмнение. В Кокобю се проведе преди няколко години изслушване за Олаф и заключението бе, е, и това бе голям проблем през 2004 година, в началото, как да се гарантира, че никой няма да се намесва в разследванията на Олаф. Тогава Кокоби проведе изслушване и задълбочено анализира тази проблематика. Е, заключението бе, че никога не е била нарушавана независимостта на Олаф. Ако има някакво съмнение, там има надзорен съвет, който е много надежден, там са много сериозни хора. Ако има конкретен въпрос за някакво конкретно съмнение, тогава на този конкретен е, въпрос трябва да се търси конкретен отговор. Но е, моята линия на поведение винаги е била изцяло да зачитам независимостта на Олаф, що се отнася до всички разследвания и не мисля, че от тук нататък нещо ще се промени. Благодаря, господин Оди. Заключителен въпрос. Благодаря, е, господин председател, Господин комисар, бих искал е, да кажа, че много ще съжаляваме за вас. Ние високо ценим вашата компетентност. Е, искам като парламентарист да оценя и вашата дипломатичност, вашето спокойствие. Вие четете а, документи, изготвени от а, вашите служби и човек а, а, има усещането, че даже се отекчавате докато слушате въпросите и четете тези документи, но внезапно излизате от този унес и давате много жив и динамичен отговор. Наистина ще съжаляваме за вашето отсъствие. Моят въпрос ще бъде съвсем кратък. Господин комисар, искам да задам на вас същия въпрос, както зададения на господин Буничи. Как тълкувате становището на Сметната палата за 2008 година? Това становище в години наред беше отрицателно. Сега господин Боничи каза, че е положително, има развитие, нещата вървят в правилна посока. Но а, вие ръководите и служби за одит, за ревизия. Трябва а, да ни отговорите дали според вас това становище ни дава положителна оценка, отрицателна оценка или положителна с известни резерви. А, разбира се, вие сте член на колегия, а, която е пазител на договорите. Член 248 изисква от Сметната палата да даде едно становище, а не поредица от нюансирани мнения. Много говорихме дали трябва а, да се отложи освобождаването а, от отговорност и най-сетне приехме и предложихме на парламента да приеме освобождаването от отговорност а, в а, тежка политическа ситуация. А, така беше миналия път. За миналия път говоря, тогава беше преди европейските избори. Сега положението е по-различно за вас е, е, становището на Сметната палата отрицателно ли е или положително? Един служител ми казваше наскоро, цитирам, Ами, той парламента сила е, сила е, обаче не хапе. И а, е, за това, вие смятате ли, че това становище ще ни помогне тази година да освободим комисията от отговорност за изпълнението на бюджета. Трябва да знаем дали това становище, което Сметната палата е дала, е положително или е отрицателно, според вас. Първо, искам да ви благодаря за топлите думи. Но и аз трябва да отправя топли думи към професор Боничи, който имаше много голям принос а, за по-голямата разбираемост на документа и така за ясното представяне на проблематиката. Тук имаме един интерес, един общ интерес да подобрим управлението на финансите в Европейския съюз. И Сметната палата в тези пет години бе много полезен за това. Сега текстът, е, разбира се, е, добре отразява съществуващата ситуация. Тези две-три страници, първата част – от становището на Сметната палата, са точно както трябва да бъдат. Има един единствен проблем. Договорът изисква Сметната палата да даде гаранции за е, законосъобразността и редовността на сделките, отразени в счетоводните отчети. Което е много трудно да си го представим. Как Сметната палата може да изпълни тази цел? Но ако вървим в същата посока, бих казала, че становището е почти положително. Почти положително. Нека обаче е, да се опитаме да превърнем това становище в е, работещ документ. Нека се отнасяме към него прагматично и технократски. Е, да, е, демокрацията е хубаво нещо, но тя не се състои само в избори и в ток-шоу. Е, тя трябва и да функционира. И тук имаме шанс да покажем, че тя функционира. Това е нашата част от задачата. Благодаря на комисаря Калас за дадените оценки. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Специален доклад на Сметната палата 13 от 2009 година за делегирането на конкретни правомощия и специфични правомощия на изпълнителните агенции. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Ще се опитам максимално да резюмирам и се извинявам предварително за недостатъците, с които ще бъде съпроводено това резюме. Няма да се спирам на пълния текст на доклада, но специалният доклад имаше за цел да оцени делегирането на определени задачи – на изпълнителни агенции. Дали това е една разумна практика? В рамките на оценката, която направихме, и всъщност това бе по инициатива на парламента, тази оценка, ние успяхме да установим, че тези изпълнителни агенции – са зависими от една оценка преди започването на тяхната дейност. Въпросът е как функционират те, дали те могат да генерират спестявания, но от друга страна дали те могат да предоставят разумни услуги. Това трябваше да бъде оценено. Дали комисията упражнява контрол и надзор над тяхната дейност. Оценката показа следното. От една страна, трябва да се каже, че е в ход административна реформа. От друга страна, комисията се опитва да се съсредоточи върху своята основна дейност – и делегира определени задачи на изпълнителните агенции. Сега трябваше да оценим а, до каква степен комисията се справя с тези задачи и до каква степен изпълнителните агенции изпълняват делегираните задачи. Изпълнителните агенции трябваше да заместят бюрото по техническо подпомагане, което преди съществуваше и което подпомагаше комисията в техните дейности. Е, това бюро бе критизирано именно поради някои административни практики. <clears throat> Агентите се създават на базата на изискванията на специални специфични програми. Е, виждаме тенденцията комисията да съставя нова агенция без да оцени потребностите и възможностите и капацитетите на собствения персонал. А, ако има един скрининг на персонала на комисията за 2009 година, щеше да се установи, че няма нужда от създаването на нови агенции. При оценката Сметната палата установи на базата на анализ разходи-ползи, че не, не трябва да се вземат предвид финансовите аспекти. Анализът показа, че е, са се вземали предвид главно, фи, главно аспектите на разходите. Но не са вземани предвид разходите в преходни периоди, когато е, агенцията се ръководила от своя собствен персонал, своето собствено ръководството от комисията. А понякога Агенцията е съществувала, дадена агенция е съществувала по-дълго от е, траенето на програмата. Това означава, че не винаги е възможно да се направи един пълен анализ на разходите и ползите. така преминавам към втория въпрос. Как всичко това има влияние върху бюджетата или агенциите са продуктивни в това отношение? 75% от персонала е персонал на договорни, назначен на договорни начала. И това води до еднозначни спестявания, защото заплатите на, тези, на този персонал са само на половината от заплатите на служителите на комисията. Но искам да подчертая и следното, че трябва да вземем предвид и допълнителните разходи при създаване на нови постове в рамките на комисията и в рамките на е, агенциите. Освен това, тези спестявания са зависими от степента на изпълнението на задачите от, от а, служителите на комисията в миналото. Тоест, това са места, които са закрити в комисията. По този въпрос нямаме данни, така че е трудно да се установи продуктивността на персонала на, агенцията, на агенциите. Сега по отношение на съсредоточаването на стратеги... върху стратегическите задачи, цели и програми, също може да се каже, че е трудно да се каже да, до каква степен тези задачи са изпълнявани и до каква степен се реализират економии. Може да се каже, че агенциите са били продуктивни по отношение на управлението на програмите, защото те са специ... се специализирали именно върху една конкретна програма Що се отнася до опростяването на процедурите, до плащанията, до подобряването на външната комуникация и до подобряване, е, по-доброто разпространение на резултатите, тук агенциите имат, играят положителна роля и това подобрява имиджа на Европейския съюз в обществото. Трябва да се каже, че процедурите за назначаване на персонал на експерти не са толкова гъвкави, колкото предполагахме, че ще са в миналото. И накрая, по отношение на различни фактори, които е, имат негативно влияние върху дейността на агенциите. Така, например, е, отчета за дейността на агенциите трябва да е годишен, той трябва да се проверява ежегодно от комисията, за да могат да се определят на годишна основа целеполагането и приоритетите в дейността на агенциите. И сега стигам до препоръките на Сметната палата, а те са именно следните. Препоръчва се да се провери процедурата за екстернализиране на потенциала на агенциите и необходимостта за създаване на нови агенции и евентуално разширяването на съществуващите агенции. На второ място, провеждане на анализ, анализ а, на агенциите от гледна точка разходи и ползи. На трето място, достоверни данни по отношение на производителността на агенциите, по отношение на изпълнението на вменените им задачи и отговорности. Е, тук може би трябва да бъдат уточнени някои положителни фактори, на които се спрях кратко. Изпълнителните агенции а, е, могат да, допре, да доведат да постигнат по-добри резултати, защото са специализирани, а може би този опит може да го приложим и при вътрешното управление в а, е, самата агенция. Когато дейността на дадена агенция се оценява от страна на комисията, може би трябва да се гледат не само разходите и финансовите аспекти, а и резултатите, които агенцията постига при изпълняването на целите, т.е. да се вземе предвид и съдържателната страна на дейността на агенциите. Председателят благодаря за този доклад. А сега докладчикът има думата. Е, Благодаря, господин председателю. Мисля, че беше много добра идея и много навремена идея да се направи специален доклад по въпроса от Сметната палата. Защото всички знаем, че заместването на почти е, стоте е, служби за техническа помощ с няколко изпълнителни агенции беше добра идея, но би е, трябвало и вече е дошло време да погледнем как функционират изпълнителните агенции. Винаги сме склонни да смятаме, че има прекалено много агенции и прекалено много освобождавания от отговорност – а, изпълнителните агенции са тези, по отношение на които а, парламентът и Кокобил нямат възможност да освобождават от отговорност. Затова специално трябва да благодарим на Сметната палата за тази петгодишен доклад за дейността, защото той ни позволява а, да погледнем нещата отблизо. Първата ми препоръка е, за да има по-добър контрол върху изпълнителните агенции, може би трябва да помолим Сметната палата а, да извършва подобен анализ на всеки 3 или на всеки 5 години, така че а, парламентът да може да контролира изпълнителните агенции. Не на същото ниво, както другите органи на е, Европейския съюз, но поне така, както контролира комисията, когато я освобождава от отговорност. Искам също да кажа, че когато говорим за изпълнителните агенции, говорим за органи на Европейския съюз. И отговорност на всички нас, евродепутати, е да се грижим за репутацията на тези органи и на Европейския съюз като цяло. 30 милиарда евро се разпределят чрез тези агенции. А тук говорим за 1339 служители, които работят общо за тях. Значи огромна е задачата и за това е много важно да преценяваме детайлите правилно. Когато сметната палата изготвяше доклада, господин Вари бе много открит към сътрудничество с докладчика от страна на парламента. Много открито обсъждахме въпроса. Беше прекрасно и прозрачно сътрудничеството, бе и много резултатно. Не навлизам в подробностите и целите, защото от тях ги спомена господин Вари. Искам само да ви запозная с някои от своите собствени заключения, които може би ще ни бъдат полезни в по-нататъчната ни работа, когато в бъдеще решаваме дали да освободим комисията от отговорност. Първо, както се вижда от доклада на комисията, той не е напълно ефективен механизъм за контрол върху агенциите. За това трябва да се създадат нови показатели, които позволяват по-добре да се следят показателите на изпълнителните агенции от отговарящите за тях генерални дирекции. Служителите трябва да бъдат стимулирани в агенциите не само чрез ограничения, но и чрез стимули за подобряване на качеството на дейността, чрез ясно разделяне между отговорността за вземане на решенията и отговорността за изпълнение на тези решения. Може би не е необходимо да се създават други е, изпълнителни агенции, освен ако след 2013 година няма други компетенции на общността. Доста големи ползи проистичат от по-низките разходи за трудово възнаграждение. Както господин Вари спомена, 75% от сътрудниците се назначават на граждански договори, има големи спестявания, 50% в сравнение с постоянно назначените служители. Но когато прочетем други части на доклада, ще видим, че някои агенции не можеха да започнат дейността си на работа, на, на време. Така че а, какъв е смисъла да създадем агенция, да не финансираме служителите, да правим економия от финансиране на служителите, агенцията да не може да работи поради това понякога говорим за години, а някой път говорим и за липса на кандидати. Е, например, някои изпълнителни агенции дълго време не можаха да си намерят счетоводител. Е, длъжностните характеристики е, се изготвят от генерална дирекция админ и 50 разлика в заплащането всъщност не прави привлекателна работата в агенциите. Наистина е добре, че агенциите а, работят по-ефтино, но дали е добре, че работят по-ефтино, ако не се работи както трябва? Ако не работят по-добре, трябва да помислим повторно. Специално за агенциите ние се нуждаем от хора с специализирани познания, не хора с общи познания, а търсим специалисти. И това още повече затруднява набирането на служители. Мисля, господин председател, с това ще приключа. Благодаря още веднъж за сътрудничеството с Сметната палата. Благодаря на докладчиците в Сянка. Има категорична необходимост, макар настояща комисия да не се произнася за освобождаване от отговорност в бъдеще, тя има потребност да следи какво става в изпълнителните агенции. За това трябва Сметната палата да ни представя такива доклади периодично. Сега госпожа Гресле. Искам да благодаря на Сметната палата и на госпожа Херцог, която много добре е запозната с проблематиката за агенциите. Сега виждаме, че е, тук финансовия аспект не е за подценяване. Е, имаме между временно 40% хора на граждански договор. И аз като е, бивша синдикалистка, е, мога да кажа, че за съжаление не виждам възможност да се повишат заплатите на тези хора. Но положението не е честно. Това е само една критика. Благодаря. Благодаря, госпожа Аяла. Благодаря, господин председател. По отношение на доклада на Сметната палата. Изпълнителните агенции и е, регулаторните агенции са обхванати от този доклад и аз бях малко изненадана, като чух, че изпълнителните агенции всъщност са само нова форма на това бюро за техническа подкрепа. Е, тоест, имаме старо съдържание в нова форма. Е, си мислех, че тук става дума за нещо повече. Не става дума да имаме по-ефтин персонал, а и по-голяма гъвкавост при решаване на задачите. Освен това да назначаваме хора, които са по-компетентни, хора, които не непременно искат да стават чиновници, тъй като тук става дума за проекти с трайност около 7 години – сега, е, дали наистина, въпросът ми е, дали наистина е, това, тази ситуация въжи за всички изпълнителни агенции? Е, мисля, че има част от агенциите, които имат хора на граждански договор, но това го има и в институциите на Европейския съюз, при съвета, при парламента. Този въпрос може да го обсъдим в бъдеще може да обсъдим този синдикалистски аспект, аспекта на заплатите, но не мисля, че е оправдано да се създават агенции за спестяване на заплати. А сега представителя на Сметната палата има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Херцог – и при другите е, депутати, госпожа Кресли и госпожа Яла, за хубавите думи към Сметната палата. А сега за проблема с персонала. Е, това е наистина критична точка, която въжи за всички агенции. Това е ситуацията във всички агенции, това е така. И е, тук трябва да помоля председателя за малко повече време е, да отговоря. Може би трябва да направя препратка към точка 50 от доклада. Това е един от важните въпроси, който се засяга от сметката, сметната палата. Експерти. Назначаването на експерти в агенциите не става толкова лесно, колкото смятахме, че преди. Е, колкото смятахме преди, че щеше да бъде. назначаването става на по-низко ниво от всеки кандидат, всъщност обаче се предполага по-голяма компетентност, повече знания, отколкото се предполагат от кандидатите, които е, се назначават за служители на комисията. Е, наистина, е, предлагат се 7 години, 7 годишни договори, Естествено, ако имахме повече време, можех да опиша ситуацията по-подробно и да засегна и други аспекти на доклада, но мога само да е, препратя като за справка писмения текст. И е така, председателят казва, искам да благодаря на представителите на Сметната палата, комисията и благодаря, господин председателю. Имам два коментара по този доклад, с който сме добре запознати съвсем естествено. Първо, за освобождаването от отговорност. Припомням, че в изпълнителните агенции има съвсем малък бюджет за оперативна дейност. Там парламентът извършва освобождаване отделно и след това има огромна част от бюджета, където а, изпълнителната агенция изпълнява делегирани функции, които са и възложени от комисията. Там се извършва освобождаване на комисията. Така че голямата част от бюджета подлежи на освобождаване от, изпълнение, от отговорност за изпълнението му по линия на комисията. Следвата, следващата ми бележка – е, не бива да се заблуждаваме, когато правим економии. Е, трябва да имаме средства за постигане на целите. Това е политически въпрос. Той е много политически, много деликатен. Той е залегнал в статута. Вярно е, че днес имаме само 6 изпълнителни агенции – но в комисията все още нямаме на места служители и нямаме служители привлечени на граждански договори, докато в изпълнителните агенции е дадена възможност за такива служители, за такива сътрудници. Това е явна политическа воля за изнасяне на управлението на човешките ресурси навън, но това е въпрос, който стои не само пред а, изпълнителните агенции. Има 5000 а, сътрудници на граждански договор а, към комисията, така че не трябва а, да а, тълкуваме това като дребен въпрос, отнасящ се само за изпълнителните агенции. Ние сме в сърцевината на един огромен бюджетен проблем. И за това Искам тук повече а, внимание а, да бъде обращано. Благодаря и responsabili della Corte dei Conti. Passiamo all'ultimo punto. Благодаря на комисията, благодаря на Сметната палата и така точка разни. Най-напред попитах секретарията и политическите групи реагираха. На 22 и на 23 ще се съберем, за да направим оценка на комисар Шемета, дали той ще бъде одобрен. Аз разбрах, че господин Браун може да се съобрази с нашата през нашето предложение <clears throat> за дата на следващото заседание. А сега искам да помоля координаторите да за малко време, за да обсъдим становището на правната служба. И още нещо. Получили сте, може би, документа. Трябва да вземем решение дали сега да обработим, да се занимаваме с иска срещу Германия за ДДС. Благодаря, господин председателю. Искам да се върна на протокола от 2 и 3 декември. Не искам да внасям промяна, но трябва да обсъдя, че точка 8c бе обсъдена накрая. Това се отнасяше до хората, които предупреждават анонимно а, за нередности. Този въпрос много накратко беше обсъден и трябва да се включи отново в дневния ред. А, освен това, бих се радвала, ако по-добре така разпределяте времето за изказване между отделните оратори. Е, сега нямаше добро равновесие на днешното заседание, а такова трябва да се постигне още в началото на всяко заседание. Госпожа Кресле, благодаря. Е, искам да говоря за иска. La prossima riunione è il 22 febbraio alle ore 15, quindi se non ci... На следващото заседание на 22 февруари